So, good afternoon, everybody. Добър ден на всички. С няколко минути закъснение започваме по дневният ред за днес след обед. Най-напред да ви кажа, че по искане на групата на социалистите беше решено утре в началото на гласуването да в 11 точка 11а да се гласува решението на координаторите да не се изпраща писмо до Комисията по правни въпроси, с оглед на това да се предприеме евентуално действие при пропуск за действието пред Съюза на, Съда на Европейския съюз относно задълженията за визова реципрочност. Ако нямате възражение, приемаме това искане. Сега за жалост за превода. Няма да има превод на харватски и а, галски. Приемане на препоръките на координаторите съгласно член 205. Е решението да не се изпраща писмо до Комисията по правните въпроси с оглед на това да се предприеме евентуално действие пред Съда на Европейския съюз като следствие от решението на Европейският парламент от 2 март 2017 относно задълженията на комисията в сферата на визовата реципрочност. Както вече обясних по точка първа, по искане на групата на социалистите, ще поставим това решение на гласуване утре. Вече всичко това ви го казах един път. И, и с множество координаторите решиха да не се изпраща подобно писмо и ще гласуваме това решение в целият пълния състав на комисията. Ще гласуваме утре 11.30 преди гласуването по Евродак гласуване, което ще направим утре, би било всички членове на комисията да присъстват. Колкото до другите препоръки на, на координаторите от срещата от, от 11 май 2017, те са включени в бележката, която е раздадена. Номинирането на докладчици господин Мораес – е докладчик като председател на комисията по доклада за меморандума за разбирателство между Европейската агенция за оперативно ръководство на големи ИТ системи и в областта на свобода, сигурност и правосъдие. Евроюст. Одобрява ли комисията тази препоръка? Да. И за да го спомена още един път, утре ще гласуваме поименно, така че моля ви всички носете си картите, за да може да гласувате. И а, сега смятаме, че протоколът от предишното заседание е прият и стигаме до четвърта точка от дневния ред. Експертна група по информационните системи оперативната съвместимост. Ще бъде представен окончателният доклад на експертната група относно информационните системи и оперативната съвместимост. Имате половин час. След това ще дам думата на господин Жил Декирков, Кирков, и Майкъл Офларти. Единият, е първият е координатор за борба срещу тероризма. Майкъл Фларти е, е директор на Агенцията на Европейския съюз за основните права, а се дам думата и на Джовани Бутарели е, от Европейския надзорен орган по защита на данните. След това ще дам думата на координаторите и на други членове на комисията, които биха искали да зададат въпроси или направят бележки. И така, първо ще дам думата на комисар Джулиан Кинг за не повече от 30 минути. Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа депутати. А, надявам се да а, бъде по-кратък от времето, което ми предоставихте. Мисля, че има нещо, по което всички сме съгласни. А именно, че ефективното споделяне на информация – е ключов инструмент в нашата борба с тероризма. И, а, как се справят страните членки с трансграничните заплахи, пред които са изправени? За да стане, за да стане това, споделянето на информация трябва да бъде пълно, надежно. Обаче, как, както знаем, ужасните атентати пред последните една-две години и показаха, че има слабости в начина по който са изградени информационните системи и в тяхното функциониране. Трябва да се разбира, разбира се, че има граница на възможностите а, тези системи да предоставят информация и подкрепа на правоприлагащите служби, граничните е, служители и е, други подобни. Е, в някои случаи тези системи не могат да споделят информация помежду си, една система с друга. И именно за това се налага обсъждане на въпроса как да подобрим оперативната съвместимост. Малко технически тежичко звучи това понятие, но това е много важно за ефективната борба с тероризма, престъпността и за подкрепа на онези, които са на предна линия в тази борба. Както показва факта, че сте включили тази тема в вашата във вашата програма показва, че разбирате нейното значение. През януари и през март имахме вече двустранни срещи по, тази тема. Приветствам тази инициатива, приветствам и е, поддържам по-нататъчното продължаване на тези дискусии. На 16 май в последният доклад за сигурността на Съюза комисията изложи виждането си за бъдещето ни работа по оперативната съвместимост. А, това, тази информация се основава на работата на експертната група на високо равнище. А, именно за това ще говорим днес. Но преди да стигна до този въпрос, искам да се върна малко назад, за да припомня а, контекстът на тази тема, в която се Стратегията на Комисията по информационните системи, и сигурността на границите и общата работа на експертната група на високо равнище не са нещо, което е възникнало пред последните месеци и седмици. След терористичните атентати в Брюксел през март 2016 година. Комисията внимателно разгледа своите информационни системи и тяхната работа и тогава идентифицира редица слабости. Установи слабости. Първо, недостатъчно доброто използване на съществуващи системи от трети членки. Второ, липсване, липса на някои функции в някои от системите. Примерно не се използват достатъчно биометрични данни. Трето, информационни пръзноти, които водят до напълна картина, която получават служителите на, на място. Второ, непълна архитектура и несъвършена архитектура на управлението на данните, които се съхраняват на различни места. За да се справим с тези слабости, предложихме действия в три области и създадахме със съобщението от април 2016 година създаване на по-силни, по-добри информационни системи, като е, разбира се имаме предвид изискванията на хартата за основните права, които винаги трябва да се съблюдават. Най-напред подчертаваме значението на максимализиране на използването на съществуващите информационни системи. Работим с страните членки за по-доброто използване на съществуващите системи и виждаме вече ясни признаци на подобрение. Например, по-добро използване на Шенгенската информационна система, нашата най-полезна база данни. в някои случаи с 40% е увеличаването използване. Там, където липсва използването на определени функции, Създаваме автоматични системи за идентификация на пръстовите отпечатъци, за да могат националните власти да проверяват идентичността на лицата, като я сравняват с данните в Шенгенската информационна система. Работи се за по-нататъчно укрепване на съществуващите системи, като се създава бази данни, такива като Евродак и ЕКОС. Това първо. Второ, когато е важно да се поп... запълнат съществуващи празноти, предлагаме нови информационни системи, нова система за влизане и излизане от Европейския съюз и европейска система за пътуване, предоставяне предварителна информация за пътуващите. И накрая нашата стратегия от април 2016 година посочи необходимостта от подобряването на оперативната съвместимост на информационните системи и направи редица предложения за тази цел. Ще се върна на тях след малко. Но не трябва да прибързваме с заключенията, като имаме предвид правните, оперативните предизвикателства, включително нуждата от съблюдаване на основните права, е необходимо време да разгледаме внимателно и изцяло този въпрос. А това е главната задача на експертната група на високо равнище да се оцени необходимостта, изпълнимостта и пропорционалността на различните възможности за постигане на оперативна съвместимост. Работата на групата, надявам се, че се съгласите с мен, седещите около мен се участваха в тази група. Този процес е прозрачен и приобщаваш, приобщаваш, защото бяха включени експерти от а, страните членки, включени в Шенген, агенциите, а също така а, Европейския координатор за борба с а, тероризма и органа за надзор на личните данни. Също така, като наблюдател беше включен. Но за да увеличим прозрачността, през декември е, ще представиме междинните резултати, които ще бъдат отсъдени през януари. Резултатите от работата на групата е, са много сериозни. Бих искал да благодаря на всички, които са допринесли за това, включително а, моите а, колеги в панела тук. Комисията, както казах по-рано, бе създана през май. А, и очакваме окончателния доклад на групата. Колкото до основната задача на групата оценка на различните опции за постигане на оперативна съвместимост, стигна се до заключението, че е технически възможно и необходимо да се работи за намиране на решение в три области. Първо, европейски портал за търсене, единен интерфейс за търсене във връзка с съществуващите търсачки в страните членки – Второ, е, споделяне на биометрични е, е, услуги. И трето, а, обща депозитар на иденти... данни за идентичността на лицата. Всичко това може да се постигне, като не се нарушават изискванията за защита на личните данни. Има и четвърта възможност, която бе предложена в нашата стратегия а, това е за взаимното свързване на системите, за да може данните, регистрирани в една система, автоматично да бъдат а, изличани чрез друга система. Като се има предвид тази опция, тази взаимна свързаност, групата на високо равнище реши, че трябва да се взимат решения за всеки отделен случай. Колкото до други аспекти, свързани с съществуващите информационни системи и празнотите и слабостите в тях, сигурно ще стане дума за тях по време на нашата дискусия, но основната задача на групата е оперативната съвместимост. В какво се състои новия подход на комисията за управление на данните и сигурността на границите? Предлагаме всички централизирани е, информационни системи на ЕСЕ по сигурността, управление на границите, информационното управление да бъдат обединени. Става дума за Шенгенската информационна система, визовата система, Евродак, предлаганата система за регистриране на влизане и излизане, предлаганата система ETS и системата за а, данни за съдимост на лицата от трети страни значи, тук трябва да споменем Европейският портал за търсене. това се даде възможност на офицерите на предна линия да използват едновременно няколко европейски информационни системи, като получат на един екран комбинирани съчетанията резултати пред съществуващи в съществуващите системи, т.е. те ще бъдат използвани по-плодотворно и своевременно. Второ, поделяне на данните за пръстовите отпечатъци, съдържащи се във всички системи, за да може да се направят биометрични търсения във всички съществуващи системи. И трето, опцията депозитар на основните данни за идентичността на лицата, име, име, име пол, дата на раждане, съдържа всички тези системи, тези данни ще се съхраняват само на едно място. Значи, този оп депозитар ще гарантира това, лицата ще бъдат регистрирани само под една самоличност. и да се избегне опасността едно и също лице да бъде регистриран в несвързани бази данни, под различни имена и с различна идентичност, нещо, което за съжаление наблюдаваме през последните години. И както казах, трите предлагани решения, като основно предложение, бяха представени в нашата стратегия от април 2016 година. Сега обаче, благодарение на работата на експертната група, те бяха усъвършенствани и вече знаем, че е изпълнимо това, което беше замислено и че не противоречи на основните права, на халтата на основните права. Тоест, ние може да пристъпим вече към действие, към постепенна промяна за управлението на сигурността и нашите граници, за да може националните власти по-добре да се справят с предизвикателствата на тероризма и престъпността. Важно е да се знае какво пък не предлагаме. Не предлагаме създаване на огромна база данни, в която всичко е взаимосвързано. В предлаганият подход всяка система ще запази своите а, специфична автономност а, по, а, примерно, срок за, съдър... за, за съхраняване на данните. Тоест няма да се гарантира взаимосвързаност на всички отделни системи те ще споделят информация само по пръстовите отпечатъци и основните данни за лицата, за да не могат те да се регистрират под различни самолич... с различна самоличност. Значи не става дума за събиране на повече нови данни. Става дума за целенасочен, интелигентен начин за използване на съществуващата информация в нашите системи благодарение на новите рамки за защита на личните данни, новите технологии и сигурността на информационните тех... компютърни системи, е възможно това да се направи, като се ограничи обработката на данните само в рамките на абсолютно необходимото в съответствие с съществуващите ограничения. Тоест, оперативната съвместимост не, не в никакъв случай не подкопава защитата на личните данни. Напротив, подчертавам, че оперативната съвместимост цяло зачита неприкосновеността на личните данни. Има гаранция, че тази система няма да бъде използвана не по предназначение, в никакъв случай не нарушава законите за защита на данните. В никакъв случай тя не оставя на страна изискването на защитата на личните данни. Но тъй като всяка система, нейните качества зависят от това колко са качествени данните, които се залагат в нея. Оперативната съвместимост може да се работи само ако страните членки залагат точни и пълни данни в своите системи. Ще продължим да работим за подобряване на качеството на данните. И нашата е, агенция има вече голяма система данни ЮНИСА, която гарантира до голяма степен качеството на данните си агенцията. И пък Евродак ще бъде ключов играч в областта на оперативната съвместимост. Като говорим за оперативна съвместимост, нека кажем и какво следва от тук нататък. Какво предлагаме да се прави от тук нататък? Има няколко много важни въпроса. Първо, предлагаме да бъдат закрити всички отвори досиета по информационните системи, които в момента са в процес на обсъждане. Второ, предлагане на нови законодателни предложения за укрепване на ЕОЛИСа. Трето, по-нататъчен технически анализ. И нещо, което е важно, четвърто, общо обсъждане между трите европейски институции на пътят напред от тук нататък. Искаме да интензифицираме още повече нашата работа и в парламента, и в съвета за закриване на всички отворени досиета по информационните системи преди края на годината, ако това е възможно. Това е също един от приоритетите от общата декларация на председателите на трите институции – така че съгласно тази обща декларация, преди края на годината тази работа трябва да приключи. Както вече казах, обсъждахме през март оперативната съвместимост. Работата по оперативната съвместимост в никакъв случай не трябва забавянето на работата по предложенията, които сега ви представям. Трябва да се работи по всички празноти, които е необходимо спешно да се работи. Независимо от това какво решим заедно, във връзка с оперативната съвместимост. Правното основание на всички информационни системи трябва да бъдат стабилизирани и да се споразумеем за тях. Само тогава може да предлагаме нов подход как да управляваме тези процеси. Затова първо трябва да се споразумеем по предложенията, които в момента са обект на обсъждане. Вторият аспект на движението от, от тук нататък. Това са предложенията, които ще направим идният месец. Искаме да се укрепи правният мандат на ЕОЛИСА в нейната работа по оперативната съвместимост. Предложението също ще отразява важната роля на качеството на данните. също така ще направим допълнителни предложения за ЕКОИС във връзка с дискусиите, които сме водили и тук, и в съвета по първоначалното предложение от януари 2016 година за създаване на централизирана система за идентифициране на лицата от трети страни, граждани от трети страни. Трето, необходим е по-нататъчен технически анализ. Експертната група реши, че е технически изпълнимо за да бъдат изпълнени задачите, които тук още очертах по оперативната съвместимост. Също така идентифицирахме къде е необходима по-нататъчна работа по тези технически решения и къде е необходим по-нататъчен технически анализ. Ще направим този, проведем този анализ чрез поредица технически а, проучвания съвместно с ЕОЛИСа. А, и, тук много важно е участието на а, е, органа за надзор на личните данни в, в, на е, Европейския съюз и ние редовно ще ви осведомяваме за напредъкът по този работа по технически анализ. И стигам до последната и най-важна точка от нашите предложения за пътя от тук нататък. Бихме искали вие, парламентът и съветът да а, обсъждат заедно а, оперативната съвместимост и идеите свързани с нея. В известен смисъл този дебат вече е започнал през последните месеци. Министрите ще се занимаят с предложенията за оперативната съвместимост на следващата заседание на съвета по правосъдие и вътрешни работи. И, и вие ще проведете тристранни срещи на техническо равнище през есента. Тоест, по никакъв начин не искаме да а, прибързваме с заключенията. Искаме а, да си дадем достатъчно време да обсъдим тези важни въпроси. Очевидно, има редица аспекти на оперативната съвместимост, които се заслужават да бъдат обсъждани от европейските институции винаги сме посочвали. Още и в стратегията ни от април 2016 година това се казва, че експертната група на високо равнище ще бъде основата за общото обсъждане на развитието от тук нататък. С законодателите ще трябва да решат какви да са предложенията и как на практика ще подходим за решаване на въпроса за оперативна съвместимост координатора за борба с тероризма, Агенцията за основните права и органа за надзор на личните данни трябва да се занимаят с тези въпроси, които са общи за нас. Те включват оперативната необходимост от осигуряване на границите, съизмеримост, пропорционалност и как да се изпълняват всички изисквания. Също така въпроса за качеството на данните и сигурността на информацията. Ще разглеждаме тези въпроси. За... Целта е да постигнем общо разбиране на понятието оперативна съвместимост и да сторим това, ако е възможно, най-късно до края на годината. в резултат на техническите анализи и законодателната предложения, Искаме в най-скоро време да имаме законодателни предложения за оперативната съвместимост, които да идентифицират установените решения. Тези предложения също ще включват публични консултации и оценка на въздействието, включително въздействието върху основните права. В заключение, радвам се, че сега можем вече да направим следващата крачка в този процес към заключения по взаимоопределната съвместимост на информационните системи и сигурността на границите. Приканвам всички ви да участвате заедно с нас в общия дебат по тези въпроси, основа на идеите и предложенията, формулирани в нашите доклади. Мисля, че имаме една уникална, много важна възможност да постигнем по-ефективна и по-действена оперативна съвместимост. Това ще даде възможност на тези, които работят на, на предните линии, на границите, служителите на иммиграционните и прочие да разполагат с необходимата информация във всекидневната си работа, своевременно да разполагат с тази информация за по-добра защита на нашите граници в полза на всички грани, граждани на Европейския съюз. Нещо, което си струва да направим. Благодаря, господин комисар. А, наистина, прав сте, нямахте нужда от половин час което е хубаво, защото ще имаме възможност да дадем думата на повече участници. Добре е, че имахме възможност да изслушаме вашият общ, общо представяне на темата, какво включва въпроса за оперативна съвместимост, какви са предизвикателствата, пред нас по отношение на качеството и точността, коректността на данните, които са включени в е, отделните системи в е, рамките на тяхната е, оперативна съвместимост. Сега дам думата на Жил де Керхов. Благодаря ви и добър ден на всички. Не напред държа да подчертая господин комисаря, както той заяви, Процесът на работа беше много приобщаващ, аз мога да потвърдя това твърдение и който е имал смелостта да прочете целият е, този експертен доклад, със сигурност се е убедил, че той е много качествен доклад. Както казахме, секретарятът на комисията ЛИПЕ беше покален да взема участие в работата на групата в качеството на наблюдател и Появи много голям интерес към работата ни. Парламентът играе много важна роля, както каза господин комисаря, първоначално в съвместната дискусия и по-късно в обсъждането на законодателните актове, които ще са нужни за прилагане на заключенията на заложени в доклада. Както каза господин комисаря, действително се нуждаем от истинско партньорство. За това и приветствам днешният дебат, който показва колко много вие се вълнувате от темата. Струва ми се, че това ще бъде един от най-важните елементи, които ще обсъждаме, елемент на Съюза на сигурността. Имаме нужда от промяна в начинът по който подхождаме към управлението на данните. Общата нагласа в рамките на експертната група, с представители на държавите членки на агенциите и моята семената е доведе до започване на процес на промяна на подхода, но това никак не е лесно. Трябва да обмислим по нов начин как можем да намерим доброто равновесие между сигурност, свобода и защита на личните данни, нови начини на, за задоволяване на изискванията за опазване на личните данни. Как вече беше казано, съветът прие своите заключения а както почета и председателката, много е важно и качеството на данните. А както вече казахме, през юни се очаква съветът да, приеме заключение и вече започнахме работа в съответните ресорни работни групи. В приложение 5 ще се запознаете с моите предложения и е, това са някои лични коментари, но като цяло напълно подкрепям а, заключенията в доклада и няма да влизам в подробности. Сигурно няма да ми трябват и 15 минути, които ми предоставяте. Но държа да отбележа, защото е важна за нас оперативната съвместимост между различните бази данни. Защо? Защото в миналото се спускахме с пречки през последните 10-15 години пред различните договори. С договорът от Амстердам управлението на границите беше проникнато в първия стълб, но сигурността и правоприлагането и сътрудничеството на съдебната система остана в рамките на третия стълб. И това с годините доведе до създаването на различни бази данни, различни агенции и различни механизми, с различни цели. В някои случаи това газене не беше чисто изкуствено. В някои държави членки е, граничните власти се занимават не само с е, граничен контрол, но и с, е, се занимават с миграционния поток и гарантират сигурността на границата. И поради това изкуствено разпокъсване през годините се стига до тези слепи зони, които спомена и комисаря, и трябва да ги преодолеем за целта. И трябва да го направим по няколко причини. На първо място, за да успокоим притесненията нашите на граждани, второ място да отговорим на нуждите на всички търсещи обежища. Едновременно с това трябва да приложим всички нужни мерки за гарантиране на свободното движение в рамките на шенгенското пространство. И ако не използваме всички данни, с които разполагаме за тази цел, има опасност да подгоним цялостната система. Господин комисария представи трите основни мерки, а именно Европейски портал за търсене, общата услуга за биометрично съпоставяне и общото хранилище на данни за самоличност. Имаме нужда от трите инструмента. Попитайте някой, някой представител на граничната охрана на остров Леспос. Невъзможно е за него да отвори три различни бази данни и да очаква да чака нужното време за да получи отговор на търсенето си. Повечето от граничните власти не го правят. Ето защо ви моля също така да включим и система за подаване на сигнал, каквато има в рамките на 6 Шенгенската информационна система, система за наличие и липса на съвпадение. Това е най-лесният начин да се стигне до съответният правополагащ орган възможно е бързо да стигне до информацията дали има налични данни или не. Това е много бърза система, но системата за наличие и липса на съвпадение просто ви казва има ли данни за това лице в базата данни или не. Тя не ви дава достъп до информацията и ако има наличие, тогава вече започва цялостната процедура за искане на информация. Имаме нужда от повече възможности за биометрично съпоставяне, защото Европол, Европол всъщност е единствената агенция, която обединява всички държави в Средиземноморието. И знаете какви са правилата определени от съвета по отношение на Европол. Много е трудно да сключи Европол споразумение за сътрудничество и споделяне на данни с всички държави на Марокко, включително с Марокко и Турция. Все още нямаме такова споразумение с Турция. И аз лично смятам, че ако има една държава, с която се нуждаем от такова споразумение, е Турция. Но това е невъзможно, защото Турция не изпълнява на 100% нашите изисквания за опазване на личните данни. Така че към момента Интерпол е единственият инструмент, с който разполагаме и добре да включим и системата на Интерпол в този общ портал. Аз още няколко коментара. Ограничаване на целите. Интересно беше, когато обсъждахме с колегите, включително и представителите на Европейския надзорен орган по защита на данните. Трябва да отбележим, че ограничаването на целите за употреба на информациите се определят с законодателите. Но в момента, в който законодателят заложи цели, трябва да се изпълнява това задължение. Т.е. не може тайните да се използва за други цели. Ето защо за нас е важно да има възможност да се определят допълнителни цели. Когато имаме такава възможност, смятам, че трябва да го правим, защото няма нищо в частното право, което да ни възпрепятства от това. Ще ви дам един конкретен пример. Смятам, че ако пак погледнем регламента за Евродак, може би няма да е зле да включим две цели, а именно предоставяне на сигурност и справяне с на нуждите на общата система за обежище. Защита на личните данни с конкретни цели. Аз за конкретният случай. И смятам, че тази дискусия е много добра възможност да обсъдим това ново понятие. Смятам, че може да намерим малко по-различен равновесие между защита на личните данни и сигурност, ако използваме максимално възможностите на защита на личните данни по случай или по поискване. Има различни възможности за кодиране, които ни дават възможност да защитим данните и никога да няма достъп до тях, освен при най-строго определени условия. И тук стигам до биометричните данни. Спешно трябва да започнем да захранваме да се данни с биометрични данни и да можем да търсим биометрични данни. Тук имам предвид не пръстовите отпечатъци, а лицевите характеристики, т.е. биометричните данни на 21 век. И ми се струва, че може би трябва да променим настоящата система, която никак не е лесна за употреба, в резултат на което националните правоохранителни агенции дори не се опитват да подават искания в Евротак, тъй като цялата процедура е прекалено сложна, а не това беше целта на системата, когато беше създадена тя. Трябва да преразгледаме възможностите за достъп на правоохранителните органи до различните бази данни, Трябва също така да разработим специфични е, механизми за търсене на биометрични данни, без да се ограничава достъпа на правоохранителните органи. И накрая, държа да отбележа, че е много важно агенциите да са част от целия този процес. Изискахме от е, агенциите да ни представят е, конкретни получателни случаи, с които ни покажат как те най-ефективно могат да използват базите данни. Трябва да се допитаме и до тях в цялостната дискусия. Същото въжи и за Frontex, и за Европол. За мен основният критерий, който трябва да постигнем е това, което постигнем в рамките на Европейската система за информация на пътуването и разрешаването им или ETIAS. Е Тоест трябва да има възможност на различните агенции, включително на Frontex и на Европол да играят важна роля и едновременно с това има много ясни цели за управление на границите и постигане на целите гарантиране на сигурност. Това са основните ми коментари, които ще намерите и в приложение 5 на доклада. Както вече казах в началото, това според мен ще бъде едно от нашите дължета, които ще обсъждаме до края на мандата на настоящата комисия. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Вече имам въпрос, но може би ще го дадам малко по-късно. Не съм убедена обаче, че с наличието на договорът с различните стълбове по него. Единственото положение, по което съществуват различни агенции. Мисля, че в държавите членки има различни органи и институции, които се занимават или с сигурността, или с обежището или миграцията. И принципно ми се струва, че има много добри основания за това разделение, но може да обсъдим въпросът защо взаимосвързането на тези агенции и институции може би са добра идея, но това може да обсъдим малко по-късно. А сега с удоволствие давам думата на Майкъл Оф Офларти. Трябва от сега да обявя, че той ще трябва да ни напусне по-рано, но неговият, неговата колега е тук и ако имаме въпроси, тя с готовност ще отговори. Майкъл, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на Европейският парламент, Комисията по основните права много се зарадва на поканата за участие в работата на експертната група и ние ще излезем с доклад за нашата гледна точка за правата на човека и оперативната съвместимост пасните няколко седмици. Засилената оперативна на съвместимост на, в информационните системи на Европейския съюз води и до възможности, и до заплахи за основните права и ще започна с а, евентуалните преимущества преди да се спра на някои от а, запа, опасностите и ще започна с някои съвети как може да се, избър... да се избегне нарушаването на основните права. Позитивните аспекти. Засилването на оперативната съвместимост на, на информационните системи дава възможност за по-голяма сигурност и по-своевременно гарантирана сигурността на влизащите на територията на Европейския съюз по отношение на непълнолетните лица, например, може по-лесно да се обяви изчезването на непредложени пътуващи малолетни. Също така е добра идея да има засилена база данни за осъжданите трети граждани на трети страни. По този начин може да се намали трусичната заплаха и да се подобри борбата срещу организираната престъпност гарантиране на оперативните системи на базите данни на Европейския съюз ще подпомогне и ще помогне и на лицата, които трудно могат да докажат самоличността си, например, поради а, факта, че не разполагат с а, сам, документи самоличност. Наличието им в друга база и данни може да помогнат тези лица, ако те трябвало да избягат защото, поради опасност за живота им. Когато има налични данни в друга база данни и нашите си правните ни органи могат да имат достъп до тях, се намалява а, опасността от случайни и неправомерни задържани подобни лица. Уважаеми на Европейския парламент има различни основни права, които са заложени в хартата, с които са правото на неприкосновеност на личните данни и защита на личните данни. Има и много други параграфи на хартата, които са заложени, като например правото на добро администриране, забраната на изтезанието, свободата и сигурността на индивида и ненарушаване на неприкосновеността на личното пространство. Има и други важни права, с които правото на обежище, правата на детето и равнопоставеността пред лицето на закона. Много малко са абсолютните основни права, но а, сетите, когато се правят предложения за ограничаване на някои от тези права, трябва да бъде показана ясно каква е причината. Трябва ясно да се покажат общите че целите отговарят на общи интереси на граждани на Европейския съюз, че защитават основните права и, и свободи на трети лица. И не на последно място подобни ограничения. Основните права винаги трябва да спазват принципите за правосъобразност, нужда и пропорционалност. Като имаме правите тези водещи принципи и е, като си има на нужда от оперативна съвместимост между базите данни, Агенцията за основните права набеляза най-малко 7 области, в които трябва да, има особено, да се обърне особено голямо внимание. На първо място, оперативно съвместимите бази данни вероятно ще бъдат особено а, интересна цел за хакери и групи на организираната престъп, престъпност и други а, ли, организации, включително и на недемократични режими. На второ място, Увеличава се възможността за незаконно споделяне на лични данни с трети страни. Така, например, правилата, забраняващи споделянето на данни с трети страни е, за лица, подали молба за убежище, граждани на трети страни, не винаги се спазват систематично. Това води до опасност тези лица или техните семейства да станат обект на репресивни мерки. На трето място, оперативна съвместимост може да доведе до възможност да се покаже наличието на данни за факта, че има данни за дадено лице в друга база данни чрез системата за наличност или липса на данни. И правоохранителното лице няма да има възможност да знае какви са данните в другата база данни, но самият факт, че това лице се намира там, може да повлияе на решението, което трябва да вземе съответното лице. На, трето място, на четвърто място. Предвид много сериозните проблеми, свързани с биометричните данни и сложени по тях тялното управление, много трудно могат да се избегнат грешки. В случаите с буквено-цифрените данни, въвеждането всички тези данни в една база данни може да доведе до прехвърляне на, не, на погрешни данни от една система в друга система. Агенцията ни наскоро проведе, агенцията ни наскоро проведе проучване за използването на биометричните данни в Европейския съюз в рамките на граничната охрана и службите, занимаващи се с предоставяне на обежище. Попитахме служителите колко често те се сблъскват с неправилно въведени лични данни в някои от IT системите и половината от агитираните служители заявиха, че се сблъсквали с погрешно съвпадение или погрешно въведени данни. На пето място, оперативната съвместимост води допълнителни предизвикателства при спазването на правата на децата. Така, например, може да се е, намалява се възможността да се, по принцип е малко по-малко възможността за снимане на биометрични данни на деца, които да са надежни и продължени няколко години. Също така има опасност да бъде подведени под отговорност деца за, за правни нарушения, за които те не могат да се отговорят отговорности съгласно европейското законодателство. И на шесто място има проблеми свързани с незаконните мигранти, тъй като системите правят улесняват възможността за идентифициране на законните мигранти. Има опасност тези лица да се опитат да избегнат опасност да бъдат заловени или идентифицирани, като по този начин те вероятно ще избягват помощта на медицински услуги, НПО, които предоставят услуги за тях и други подобни институции. И на седмо място, данните, които се съдържат в дадена IT-система, може да се използват за профилиране или а, извършване на оценка на риска. Оценките на риска не, не представляват на общини основните права, но отрицателното профилиране представлява такова нарушение и се засилва по тази опасност в случай на оперативна съвместимост на базите данни, защото може да се стигне до използване на чувствителна информация за лицата, като например пол, вероисповедание, раса, сексуална ориентация. Дами и господа, в, комис... в Агенцията за основни права голяма част от работата ни е свързана с оценка на вече е, извършени нарушения. Но друга важна част от нашата работа е да препоръчам как може да се избегне подобно нарушаване на основните права. И в този дух е, помолете, позволете ми да се върна на три ключови елемента, които вече споменаха: Защита на личните данни, децата и убежището. Първо, защита на личните данни. От съществено значение е всеки оперативно съвместими бази данни да бъдат изградени по такъв начин, че да не нарушават основните ключови принципи на защита на личните данни, след които са зачитане на целите, за които съществува всяка една от базите данни, както и периодите за съхранение на данни в нея. Обратим съвместимо също така не бива да води до събиране и преработване на по-голямо количество лични данни. Тъй нареченият нови принцип за, за гарантиране личните данни в, в, в, в, в съвместимост с нуждите е една добра възможност, но тя дава възможност и за злоупотреби. Една от добрите елементи на оперативната съвместимост е установяването на неправилно въведени данни. Ето защо трябва да се въведат процедури за автоматична проверка на въведените данни, други бази данни, за да се гарантира, че те не са погрешно въведени, когато са погрешно въведени, да бъдат автоматично поправени. Второ място, децата оперативно съвместими. Бази данни трябва ефикасно да, са, да въвеждат данни за изчезналите малолетни лица. Освен това, трябва да има и добре функциониращи механизми за прехвърляне на данни и надлежно обучение на служители, които могат да се сблъскат с деца, нуждаещи се от закрила. Незаконните мигранти. Ръководните насоки на Агенцията за основните права за задържането на незаконни мигранти постановяват, че Службите за социална сигурност са длъжни да споделят данни с правоохранителните органи и че жертвите и свидетелите трябва да имат възможност да докладват за престъпления без да се страхуват, че, могат да бъдат задържани. Дами и господа, трябва да, трябва да уточним, че оперативната съвместимост сама по себе, самата по себе си не представлява нарушаване на основните права. Въпреки това е много важно да разполагаме с нужните гаранции и механизми за сигурност в рамките на оперативно съвместимите бази данни, за да се гарантира, че се спазват принципите на харта основните права и че тези принципи се прилагат към, вси, към всяко лице, което навлиза или пребивава на територията на Европейския съюз. Когато са на лице подобни гаранции за основните права и когато те се прилагат на практика, възможностите, които представлява, предоставя оперативна съвместимост, ще могат да бъдат използвани в максимална степен. Благодаря ви за вниманието и още веднъж много съжалявам, че трябва да ви напусна, но колегата Лотен Айгард с готовност ще отговори на въпросите ви. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин директор, за това, че е, все пак дойдохте и можахте да ни представите е, вашата картина за това какви са възможностите, какви са и проблемите, е, които могат да произлезат от оперативната съвместимост и къде да търсим добрите решения проучвайки такъв един проект, защото по-добре е да, се, да сме подготвени, отколкото да коригираме грешки в последствие. Както вече споменахте въпроса с... Тъй като вече засегнахте въпроса за защита на данните, ще дам без бавене думата на господин Джовани Ботарели по тази тема. 15 на минути. Благодаря, госпожо председател, за поканата да участвам в това заседание. Аз особено се радвам на това, че комисията тук покани надзорника като така, представител на групата за високо равнище, на високо равнище, на, ние наистина се считаме за член на тази група и това е, показва че значението на принципите за защита на данните е, добиват все по-голямо значение. И това е някакси признание за нашия е, принос към е, дискусията по тези теми в последните месеци и години. Аз е, след, проследих всички заседания на тази група и това ми даде възможност отново да така помисля по новите предизвикателства, новите проблеми, които изискват вероятно нови, е, нов подход. Е, размисъл по тези въпроси не е приключил, разбира се, е, и освен това, което чухме днес и изявлението, което ние предлагаме към доклада, е хубаво, че имам възможност да направя допълнителен коментар. Мисля, че всички сме съгласни, че е, ние си имаме работа е, не с нови е, предизвикателства, е, но а, е, с, а, е, и не само въпроси свързани с мигрантите, но и засилващи се, залучаващи се проблеми със сигурността. Въпросът е да се засили е, капацитета на Европейския съюз да решава тези проблеми. Ето защо положението в момента и необходимостта да се гарантира повече безопасност на европейска територия накара Европейската комисия да е, предприеме няколко инициативи. Какви са те? Както вече каза е, комисаря Кинг, е, комисията сега мисли за създаването на няколко нови е, крупни е, европейски информационни системи за вход и изход, ETS и така нататък, а също така и предложение да модифицира съществуващите е, системи ШИС и Евродак по-конкретно като предоставят по-голям достъп към европейските информационни системи, Европол и е, други. Комисията започва един е, процес на засилване на оперативната съвместимост между всички тези крупни информационни системи. Какво означава всичко това от гледна точка на защита на данните? Е, миграционната криза от една страна и терористичните атаки от друга страна от друга, така тласнаха махалото към едно засилено, засилена обработка на лични данни. Ето защо повече данни ще се събират за повече, по-голям брой цели, с, от е, все по-голям брой институции е, и достъпа до данни ще се увеличи. Е, от тук и рискът да се размият границите между целите за сигурност и управление, управление на тази информация особено в областите на публична политика. Какво оттам и нашата позиция по тази заплаха. Като член на съдебната власт, а моята цел е да да организирам, да отговарям за наказателно право и преди всичко да осигурявам повече споделяне на информация тук а, трябва да видим как на европейско равнище се води тези дискусии, макар че трябва, ударението трябва да е на национално равнище. И как трябва да изглежда този обмен на информация. Е, тези информационни средства трябва да помогнат е, за това, защото е, съответните хора да имат съответна информация в съответния момент, за да могат да предприемат съответните действия. Ние сме тук не заради защита на данните. Сегашното, текущо съвместно съществуване на няколко крупни информационни системи в Европейския съюз е резултат на бе предизвикано от конкретни нужди. В момент, когато е, всеизвестната информационна система вече беше факт, е, а институционалната политика е, и правния контекст, е, е, в който се решава тези нужди, също е много важен. Сега сме изправени пред е, миграционни е, проблеми, проблеми със сигурността и е, те, може би, ще изискват изцяло нов подход, особено при обмена на информация и управлението й. Така че, ако ме попитате какво е отношението по защита на данните на, на, на този орган, аз само бих подкрепил инициативата на комисията да се помисли за една цялостна стратегическа представа, идея за това как може да се управляват е, е тези данни по-ефективно и ние е, в нашата експертна група наистина е, така допринасяме сериозно към тази дискусия. Както и колегата от Агенцията за основни права, искам да е, кажа, че пълно зачитане на основните права включително и не само правото за защита на личните данни, е основно предварително условие, е, когато решаваме тези проблеми и въобще когато изграждаме европейската архитектура за управление на данни Хубаво е, че е, това, което каза комисаря Кинг днес за ангажимента на комисията да напълно да се съобрази с е, е, същността на проблема за защита на данните, той спомена също не само това, но и целта, за която се използват данни, пък и за, за тяхното съхраняване. Е, това е, няма абсолютно право, както знаем. Е, правата при някои условия могат да бъдат ограничени, но разбира се, това трябва да е оправдано и а, а, това трябва да бъде доказано с конкретни а, доводи. А, тук е, се включи въпроса за ясното кодиране на, на, на информация като мярка. Е, въпросът е обаче до каква степен е, и една мярка е толкова е, е съществена и, е, и е, дали има друга мярка, която не е така драстична за решаване на същия проблем. Е, имаме средства, с които е, можем да бъдем по-добре подготвени, е, да обработваме и да проучваме съответните данни. Доклада на групата на високо равнище, както знаете, състои от три части. Подобряване на съществуващата система, създаване на нови системи и оперативната съвместимост между тези. Ще се спра на последния въпрос за оперативната съвместимост. Преди да дойда тук, е, аз се замислих за това какво означава на практика всичко това и се натъкнах на една дефиниция, която искам да е, споделя с вас. Е, а именно, тя се опира върху описание на възможността на, всички, на различни информационни системи да си комуникират, да обменят данни и да ги ползват съответно. Тоест, оперативната съвместимост е, е, е, като такава не нарушава принципа за защита на данните, но ни трябва да, трябва да прецизираме за какво точно става дума. В съобщението си за по-силна и, по-силни и по-интелигентни информационни системи, гранични информационни системи, комисията говори за тази оперативна съвместимост и анализира допълнително с изключение на взаимосвързаността, която за момента не третира. Тази взаимосвързаност трябва да е свързана с определена цел и проблемът е как и защо е необходимо да се решава тези проблеми правят се, доклада се опитва да изясни причините за прилагане на оперативна съвместимост, този принцип. Може би основните цели, и съществените нужди, съществената нужда от конкретни решения от страна на комисията, може би трябва да се конкретизират по-добре, за да може по-добре и по-подробно да се оценяват данните и да се прилагат съразмерно. Тук е, се намесва и принципа за е, ограниченията, е, което означава че законът не може, е, не е вездесъщ. Е, тук имаме 28 е, страни и според мен въпросът за управление на границите и миграционната криза трябва да се отдели от нуждите на правоприлагащите органи. Това не означава, че правоприлагащите органи не трябва да оценяват данни, но основната цел трябва да е ясна. И така, докладът е, е, говори за необходимостта да се споделят биометрични е, данни и е, също така алфан, е, цифрови е, данни е, и е, набляга на това е, да се провери дали е, същата информация не се съдържа в други информационни системи е, именно е, е, е, дали някак, същата информация не се съдържа в други масиви за лица, които са вече, чиято самоличност е установено, установена и случаи, в които потребителя няма достъп е, до е, тая информация е, и възоснова на сегашната информация, сегашното законодателство не може да достигне до тази информация. Тоест целевата, целевото ограничение определя за всяка система какви са адекватни, релевантни данни, които се събират, кои лица имат право на достъп до тези, до тези данни и какви са основните аспекти на, на бъдещето, по-нататъчното използване на тези данни. Защо а, сме тук днес? Тази информационна система е изградена с определена цел, съдържа се съответните гаранции, мерки за сигурност, условия за достъп, е, които са съобразени с целта и гарантира системен достъп е, за цели, е, които са различни от първонач... Значи, използването им за цели, които са различни от начално определената, може да наруши основните принципи, основния принцип на ограничаване, целево ограничаване Тоест, факта, че днес е възможно да се обменя цифрова информация между оперативно съвместими бази данни или да се сливат тези данни бази данни, не оправдава изключение от принципа за ограниченията. Тоест, е, основа на това, което каза комисаря Кинг, е, оперативната съвместимост няма да, не трябва да води до това е, дадено лице или орган, което няма право на достъп, да се здобие с данни, придобити от друга система или да има достъп до повече информация, отколкото е необходимо. Тоест, оперативната съвместимост сега вече прави, вежда основна промяна в сегашната архитектура на системата системата. Значи придвижваме се от една по-затворена система към споделяне на информация, където ще има взаимосвързаност между системите. Информационната сигурност при такова решение не, не трябва да се подценява както е, констатирахме в групата. Ето защо ние насърчаваме съответната, е, съответния анализ на тази сигурност. Е, такъв анализ трябва да се направи преди да се прилага такава мярка. Значи технологичното е, заключение, техническото решение е, просто ще подпомогнат политиката, а не обратното. В случай, когато техническите варианти ще тласкат напред, ще, ще са водещи за политически решения, е, не трябва да се е, допускат е, такива възможности. Значи би трябвало наистина да се този принцип да се следва като, като основен водещ и да се види в какви срокове, може да стане това е, в рамките на съществуващото законодателство. Защото може да се окаже, е, че е, някои резултати, които за нас са важни или някои цели, които са важни за нас, не могат да бъдат постигнати поради ограничение на сегашното законодателство. Така че добра политика за защита на данните не означава непременно плурал, много, много странност, откъсаност, откъснатост от други, зан, от други бази данни и разпокъсаност. Според нас оперативната съвместимост може да помогне много за постигане на целите, но сама по себе си не е, не е самоцел, не е гаранция за успех. Моя анализ и опит потвърждава, че много важно е да се споделя информацията, е, да, да, се, да има съответно качество на данните и, и, информация, и анализ на тази информация от съответния е, орган и разбира се, е, това, което се прави на европейско равнище, трябва да се прави и на, е, на, на, на е, национално равнище от съответните сателитни паралелни органи. Благодаря, господин Бутарели. Доколкото разбирам, по принцип, и съм съгласна с това, оперативната сигурност не е проблем, но ако можем да да направим чудо, а именно да започнем технически да, да действаме по този начин от утре, ще се натъкне много проблеми, защото не сме готови да решаваме проблемите, които ще изкочат пред нас. Когато слагах тази точка в дневния ред, аз изтъкнах, че първо ще дадем когато обявявах тази точка, казах, че първо ще дам думата на координаторите, след това на другите, но виждам само двама координатори тук. Натали, искате ли? Е, тогава ще, дам, ще започна с е, думата. Ще дам думата на всички, които искат. Господин Наджи от НП и след това е, Натали. Имате думата. Благодаря, господин комисар, уважаеми гости. Всички сте запознати с позицията на НЕП и по въпросите за сигурността. За нас това е много важен въпрос. Знаем, че е, тероризма не може да се... С тероризма не се води е, борба с е, огнеселно оръжие, с информация. И е, въпросът за е, взаимосвързаността на, на, на базите данни и системи е, е точно слабото звено е, и е, това дава възможност е, системите да се, да се използват е, е и да се злоупотребяват с тях от отделни е, лица. За нас е важно да има е, равновесие, да се постигне баланс между свободата и сигурността на гражданите но мисля, че за сигурността дори е, в този момент е, гражданите за сигурността си плащат висока цена държавите членки. И тук е, нямам предвид цената за защита на данните, но и просто за гарантиране на свободите от на Европейския съюз, като свобода на движение, например. Един, една лична бележка. Вчера е, и цяла нощ всъщност шофирах от Харватия до Брюксел. Е, говорихме за е, свободно движение през шенгенската граница. От е, е Хорватия до Словения се чака е, часа. От е, Словения до Австрия един, след това от Австрия до Германия още един час. Е, и това въжи за десетки хиляди пътуващи. Значи, ако тези хора или ние включително, хората не бяха така особено е, гневни, е, защото е, те разбират, смятат, че тези произволни проверки така помагат за нашата сигурност. Но трябва да им предоставим информация за това, да, да ги убедим, че тези проверки са а, полезни и че ако някой е, е обект на такава а, случайна проверка, тази информация, на която ще се е, придобие, ще се ползва не само от една жава членка, а от повече. И а, е, тогава гражданите е, ще са, е, разбирайки това, гражданите ще са готови да платят цената за свободата си. С други думи, НП подкрепя е, всички, всички тези усилия на, свързани с управление на данните а, техническите проблеми, както спомена председателя, председателката, са решението на техническите проблеми не е в ръцете на парламента, а на професионалистите. А ние по-скоро трябва да се случим върху целите а, на нашата работа. Благодаря. А сега координатора на социалистите, но първо ще дам думата на Наталия от Алде. Благодаря, Бриджит, госпожо председател, е, господа благодаря на е, Джулиан Кинг за е, динамиката, която той е, така внесе в работата на комисията след нейното съобщение и за това, което прави по въпроси, свързани с оперативната съвместимост, нещо, което гражданите не все още добре разбират. Би трябвало наистина да им разясним тези неща, но това иска време. Няколко въпроса, е, е, към панела. Очевидно за нас всички е важно да е, гарантираме вътрешната сигурност и границите на Европейския съюз. Това е нещо, което вълнува гражданите и те чакат от нас конкретни резултати и е, данните трябва не само да се, да се споделят, но и да подлежат на такава е, споделяне. И е, колкото до определението на оперативна съвместимост, е, обикновено се събира повече е, информация, отколкото е нужно. Говорите за огромни силуси, е, което увеличава риска да се накърнят основните права на хората е, е, това обаче е наша обща отговорност, а именно да изградим една система, е, информационна система, която запазва основните права, гарантира основните права, но това все още не е факт днес и данните, които се събират, не се ползват интелигентно и не е ясно все още кой точно има достъп до тях и за това трябва да се обясни, наистина да се обяснява за каква цел се събират е, е, е, данните. За колкото до оперативната съвместимост, отдавна се говори за това тук в Европейския съюз. Тези различни информационни системи има различни информационни системи. Преди всичко обаче те трябва да се, да се, да се е, да се е, реформират. Е, те са на различно равнище. Някои са реформирани, други са в, в други тези реформи са в ход, други са по-назад в това отношение, но наистина трябва да балансираме между защитата и ефективността на ползване на данни и е, защо, ако не се наложи да, да не реформираме едновременно всички системи? Защото реформирай ги, е, ги е, всеки три месеца, всяка по-отделно, ще стигнем до една пъстра картина, до една мозайка и е, тук е, е, се стига до е, риска да е, се е, е, е, да не, да не е, тези данни да не е, ползват целите за е, свобода е, на гражданите, като също времено гарантират е, сигурността им. Е, едно от първите неща, което трябва да се направи, е да се, е, преди да се създаде тази е, взаимо, оперативна съвместимост или взаимосвързаност, да се какво означава? има редица държави членки, които не съхраняват данни е, и е, се създава едно погрешно впечатление за, за сигурност, е, което е една сериозна, един сериозен проблем. И ще приключа с това, че на изслушването, което проведахме след поредното заседание, Е, много от практикуващите е, всъщност е, говориха за не за технологиите, за технически аспект, а за човешкия ресурс, там, е, там а, е, е, има празноти, а, там а, има а, недостатъци, а, за да може да се използва пълноценно, инф, да се използват пълноценно информационните системи, да се а, подбират, а, набират, а, филтрират а, и използват съответно данните и как стоят нещата от гледна точка на вашите отговорности във връзка с човешкия ресурс. Е, ще ви съм и благодарна, ако разясните е, този въпрос допълнително. Да, да видим е, какви въпроси ще бъдат зададени и колко от тях могат да, да получат отговор. Беше споменал Интерпол. Не в най-добра светлина, но Интерпол играе своя роля, когато информацията не е точна. Е, можем ли да сме сигурни, че всичката информация в различните наши системи е от високо качество и е точна? Наред с това, когато говорим за е, оперативна съвместимост, не съществува ли опасността е, погрешната информация да се разпространява още по-бързо, когато базите данни са свързани и тогава да се стигне до грешни решения? Втория ми въпрос се отнася до пряката, прякия обмен на информация между базите данни. Затова са необходими правила. Какъв вид информация ще се споделя и защо? Ако това се прави повече или по-малко автоматично, готови ли сме да преосмислим темпото на подобен обмен на информация, тъй като се променят и начина на работа на престъпниците. Искам също така да попитам, ако имаме оперативна съвместимост, какво става с сигурността на данните? Сега, ако е възможно да се влезе незаконно в определена база данни, ако те са свързани, като се влезе е, от хакер в едната база данни, няма ли да бъдат компрометирани данните в свързаните с нея бази данни? А също така да попитам за квалификацията на персонала. Сега имаме експерти по въпросите на миграцията, въпросите на полицията, имаме и брегова охрана. А, а, те имат достъп до различни видове информация. Какво, как ще използвате тази информация? Как може крайбрежната охрана а, граничните охрани, и е, е, от всички други, които споменах, да споделят е, тази информация, която стига до тях. това бяха моите въпроси. и Сега ще дам думата на тези, които са поискали думата. Първо господин Албрехт. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да се позова на това, което някои тук споменаха, че днес трябва да се борим а, с тероризма чрез по-добри информационни системи. А, бих казал, че това е едно от най-големите погрешни, най-погрешните тълкувания на това, пред което сме изправени. Сега, сега дори по-необходимо е да се промени парадигма. А, много по-необходимо, отколкото по-добър обмен на информация. Защото виждането е, че една база данни ще се бори с терористите или с престъпниците е просто неправилна постановка. Неправилна постановка. Това, което знаем от десетилетие, че системите, с които разполагаме, не се използват както трябва, че няма достатъчно кадри, подготвени да работят с информацията, която е налична в тях, за да може да се откриват престъпниците и да бъдат преследвани съдебно. Мисля също така, когато говорим на тази тема, прекалено много внимание се обръща на това как да променим съществуващите системи, а не толкова на това как да ги използваме. На последното заседание на Либе в Брюксел ни се представи едно изследване на зависими експерти, как се прилагат правилата на Европейския съюз за борба с тероризма през последните е, години. И е, пократително, поразяващо беше как съществуващи системи, колко лошо се използват. Значи не, че те трябва да бъдат променени, трябва да бъдат използвани по-добре. Просто страните членки не могат да използват съществуващата от десетилетия е инфраструктура. координаторът на съвета, който отговаря за това през последните десетилетия, се опитва да ни изнася лекции, наместо да ни да се вслуша в това, което парламентът е, иска да му каже. Това е част е, от проблема и комисията не трябва да върви по, по този път, е, когато става дума за оперативна съвместимост. И още нещо, което искам да спомена между различните власти в Европейския съюз има различия не поради разликите стълбовете, а поради конституционни традиции. В моята страна членка мога да кажа, че когато имате различия между различни органи на властта, или пък виждаме какво Брюксел иска, значи хората, деца вика, изфръкват през тавана. Не искат да правят това. Защото има разлика между различни общностни органи и нашите конституционни уредби. А когато става дума за ограничаване на обхвата на целите, това е непознаване на практиката на Европейския съд. Основен принцип, съда не един път го е казвал, това е ограничаването на обхвата на целите, към които се стремим. Това е фундаментален принцип за защита на фундаменталните права на човека Необходимо е значи, да се стремим към строго определени и ограничени а, цели. За ако искаме да защитаваме правата на гражданите на Европейския съюз, това трябва добре да се разбира, когато говорим за а, оперативна съвместимост. Значи сега приключвам а, с емоциите и а, ще кажа нещо по същество. А, мисля, че много разумно би било да, когато говорим за интерфейс за общо търсене. Всички са съгласни, че може да използваме техническите а, новости, за да дадем възможност а, онзи, който има нужда, има право да търси в няколко дази бази данни, да го прави наведнъж. Но, разбира се, много важно е как да се прави това, без да се подъркопават принципите на, на правото и защитата на правата на гражданите. Въпросът е, разбира се, за каква, с каква цел се прави това. Дали наистина да може да се елиминират погрешните данни, дублираните самоличности и така нататък. Ако това е възможно, наистина трябва да бъде подкрепено. Но за да бъде приемливо, трябва да сме сигурни, че няма някакви е, така задни мисли, скрити цели, особено от страна на съвета. Много важно е да се укрепва това доверие, защото слагането в, на едно място на Европол и Интерпол не допринася за укрепването на моето доверие. Защото споделянето на информация, примерно с Ердоган или с администрацията на Тръмп, и да могат те да търсят в нашите масиви от данни, или пък споделянето на информация с китайските власти, не може да бъде поставено на същото равнище, както с, с обмена на информация в рамките на Европейския съюз. Още по-малко това е така, след това, на което станахме свидетели през последниците дни и седмици. Тоест, необходимо е тук да стигнем до общо разбиране, до общи правна, правни основания, за да сме сигурни, че ще постигнем напредъка, към който всички се стремим. Председателката, благодаря. Така, госпожа Вержа, от името на ГУЕ. Благодаря, госпожо председател. Се каза, че уважавам предпазливостта, с която се представят проблемите и от едната, и от другата страна в този дискурс. Свидетели сме, вероятно, и на желание, и на определена еволюция в това отношение. Но първо да се спра на основните права и да напомня някои правила. Особено ценя това, което го обясни току-що. че трябва техническите неща да служат на политиците, а не обратното. Което посочи господин Бутарели. Сегашният проблем, с който се сблъскваме в момента. В областта на сигурността и борбата с тероризма е именно такъв. Това посочиха много от изказващите се. Това въжи и за бъдещето, но, но бъдещето няма да може да изградим, ако не направим разносметка на това, което е било в миналото. А, това е а, надежността и споделяемостта на данните. Особено съм загрижен на въпроса за сигурността. Мисля, че а, Франция плати скъпа цена на неразбирането на този въпрос. Не става дума само за сигурност на границите, става дума за споделяне на информация, за надежността на информацията. И, но там не бележим напредък, не споделям вашият оптимизъм. А, защото аз следа а, това досие. Ще ви дам цифрата 40%. И ако добре разбирам, наново ще се бъде реформирана Шенгенската информационна система и а, а, докато още не сме използвали изцяло, ще въведем нова методология, която ще ни върне още един път назад а, в нашата работа с а, Шенгенската инвестиционна система. Мисля, че наша грижа трябва да бъде, освен конкретното въздействие на а, оперативната съвместимост, да имаме оценка да, на всяка от системите, които съществуват, за да знаем къде са нейните, техните слабости. Като французойка ще ви дам друг пример. Много съм загрижена от това, което става на френско-италианската граница в момента. В името на сигурността, тъй като Франция поиска възстановяването на граничния контрол в шенгенското пространство поради терористичните атентати. Оставям а, а, на страна от предишното, за което беше тогава. Но сега за борба с тероризма. Какво става на френско-италианската граница? Там се провежда системен контрол. Това са значи проверяват се онези, които биват подозирани, че са не, а, а, а, нередовни иммигранти. А, в нарушение, те се контролират редовно, в нарушение на всички основни права. Как може а, а, това да продължава да функционира? Защо не, няма изследване на въздействието. А, защо не, не, няма изследване на въздействието върху а, въпросите за системният граничен контрол? И как си представяме, че по-добре ще уредим проблема, като правим такива, като правим случайен контрол? Има неща, които са неразбираеми. Е, и като че ли балувам, когато виждам това. Да, сигурността на европейските граждани е много важна. Да, уважението на основните права е много важно, защитата на личните данни също е много важна, но те са важни на практика, не само на думи. А какво констатирам? непрекъснато виждаме, че ни се води на първо място, ни води техниката. Това въжи и с, с трети страни, диалога ни с трети страни. Европейският съюз финансира създаването на бази данни във всички страни, така наречени на происход на иммигрантите. Какво ще стане с тези бази данни? Това същите ли бази данни, за които ще бъдат използвани? За какво ще бъдат използвани? Каква е крайната цел? Какво искаме всъщност да постигнем. И а, основният въпрос за мен това е сигурността на гражданите. А, а, сигурността на гражданите преди всичко а, минава през кадрите. Добре подготвени кадри, които могат да се съобразяват с, с индивидуалните а, нужди на уязвимите лица. И а, а, няма да се очуда, ако направим е, една статистика и се окаже, че тя е така доста неприятна за нашите граници. А, значи, абсолютно а, а, е, изпадам в, в, в а, емоционален шок, че не се анализират нещата, така че да може да имаме надежни системи, което е единствената цел, към която трябва да се стремим. Благодаря. Колеги, вече чухме доста много въпроси и забележки. Имам още трима души записани за изказване. Ако се опитвате, бъдете колкото може по-точни, лаконични, за да може членовете на нашия панел да имат възможност да отговорят на въпросите. Господин Чинти. Господин, извинявайте. Благодаря. Искам да благодаря на всички наши гости, преди всичко на господин комисара, да благодаря за техния принос към този дебат. Разбирам работата, която е свършена от всички европейски институции. Това е една много сложна работа и ценя и приноса и на трите европейски институции. Сега, по отношение на сътрудничеството между различните правоприлагащи служби. Това сътрудничество е не само необходимо, то е абсолютно задължително, защото един от главните рискове, пред които сме изправени, е именно липсата на подобно сътрудничество. Но необходимо е във всички случаи да се зачитат основните права. И всяко решение, което вземем, трябва да има това предвид. Още един път ще кажа, необходима е система за обмен на информация. Ефективна, добре функционираща, оперативна система за обмен на информация. Трябва да използваме също така инструментите, с които вече разполагаме по-ефективно. И когато става дума за подобна сложна система, и когато искаме да създадем една цялостна, всеобхватна система, Питам се, експертната група на високо равнище, която работи по въпросите на оперативна съвместимост, дали е, е стигнало до заключение по отношение на рисковете за възможната, възможното а, неправомерно използване на данните в тази системи. Защото въпросът и тук опира до зачитането на основните права. Дали е подобен риск за неправомерно използване на данните е бил оценен, съществува ли той и как може да се намали? За съжаление, системите, които използваме в момента, сега поне, за сега не са оперативно съвместими. Тези системи трябва да се стиковат по такъв начин, че да може различните агенции, които участват в този процес, да използват техните възможности. Но и тук трябва да се попитаме какви са потенциалните опасности и какви са главните трудности а, при създаването на подобна оперативна съвместимост. Какви са главните предизвикателства, през които сме изправени. И по-конкретно. Вие говорите за необходимостта от общата правна основа за защитата на личните данни. Но въпрос е в какви срокове. Времето е кратко, ограничено. И като се имат предвид редицата трудности и пречки, пред които сме изправени, проблемите, които трябва да се решават и като се имат предвид съществуващите рискове, мислите ли, че времето, с което разполагате, ще е достатъчно и ще може ли в това ограничено време да, да, да постигнете това, което сте замислили? Е, че убедена съм в добронамереността на всички европейски агенции и органи, но оставам с впечатлението, че до известна степен престъпните мрежи са крачка пред нас, че ни изпреварвате. Питам се как ще ги догоним, председателката. Сега давам думата на Софи Интел. Интвелт. Благодаря, госпожо председател. Както знаете и както Натали подчерта, нашата група по принцип подкрепя принципът за споделяне на информация. Бях малко удивена от забележките на НП. Ние, ние бяхме за задължително споделяне на информация в рамките на резервационните данни. Това не беше блокирано от НП. Но и тук има граници и ограничения, с които трябва да се съобразяваме и с радост, с удоволствие чух предпазливият и балансиран подход в изложението на комисията, а също и това, което ни казаха господин Фларт и господин Бутарели. Но трябва да израза очудването си и загрежеността си от продължаващата липса на разбиране а, от страна на координаторът а, за борбата с а, тероризма съвета. Разбира се, не е необходимо да се съгласна непълно винаги с вас, но някои във вашия пост да няма представа какво значат законите, какво значат договорите, какво значат основните права и да твърдите тук, че е, е, сте ограничени в своята дейност. И се говори, че е, трябва да работим по-тясно по сътрудничество с турците и с китайците. На коя планета работите? Не знаете ли какви са заплахите за демокрацията и за Европейския съюз? Може би това са силни думи но става дума за основните права на 500 милиона европейски граждани. И питам се, от името на кого вие говорите? Това ли е позицията на съвета? Ако е така, това е много обезпокоително. Сега ще се върна към комисията. Тя винаги повтаря едно и също. Пълно спазване на харта на правата на човека, на, на всички изисквания за защита на данните. Но ако от една страна унищожим основните права и го направим в пълно съответствие с изискванията за спазване на основните права, искам да знам как ще се направи. Ще съществува процес, консултации, по който ще, по който ще вървим, път по който ще вървим, но вече има няколко законодателни акта, които, така се да каже, са спрени в Европейския съд в Люксембург. Може ли да се съобразим с забележките на експертите, направени още в самото начало, за да сме сигурни, че имаме система, която не само ще ни помогне да споделяме информация, но също така ще отговаря на всички норми? Друг въпрос. Говорим за оперативна съвместимост, като че ли става дума за чисто технически въпрос. Но какво да кажем за а, оперативната съвместимост на отчетността и отговорността по отношение на страна, правата на човека, пресподелянето на информация, към кого ще се обърнат гражданите, ако са нарушени техните основни права. Кой ще надзирава, кой ще следи за този въпрос? Националните ли парламенти? Няма да стане. Европейския парламент. Ние сме ограничени, както господин Кирков в тази задача. И още два въпроса накрая. И една забележка. Да не смятаме, че оперативната съвместимост е някаква разковниче. Защото ако видим драматичните събития в Манчестер и фактите, които сега полека-лека излизат на бял свят, се оказва, че терористът не е някой, който изведнъж е откачил, той че е бил част от мрежа и вече пет пъти отговорните власти са били предупреждавани за опасността от него. Тоест става дума за грешка, човешка грешка. Нещо, което няма да се реши с създаване на оперативна съвместимост това са само технически въпроси, но това казаха и други. Как ще бъдем сигурни, че информацията, как ще бъде използвана информацията, защото някой вече го спомена. Съществува капацитет за обработване на информация, съществува политическа воля за споделяне на информация. И да кажа още нещо за съществуващия капацитет. Доста много средства сме отделили за борба с тероризма през последните години. Не е ли време да направим равносметка и да видим как са използвани тези средства? И е, какво това значи за борбата с другите видове престъпност и за сигурността, примерно борбата срещу битовото насилие където жертвите са много повече от жертвите на тероризма, хилядите жертви в Европейския съюз. Това не е само въпрос на е, правата на жените. Но това е огромен, огромен проблем, като се имат предвид броя на жертвите. А, наскоро, преди две седмици, прочетах доклад по отношение на сигурността, транспортна сигурност в Нидерландия, която се беше подобрила и сега отново се влушава. Миналата година има 50 повече жертви на пътно-транспортни происшествия, миналата година, отколкото повече от предишната година. Защо? Защото начините за проследяване на онези, които а, карат, а, след като са употребили алкохол, средствата за тяхното идентифициране са намалени. Председателката. А, благодаря Софи, както винаги, така много емоционална си, но не е достатъчно кратка. Ще споделям с другите удовлетворението от предпазливият подход към въпроса за оперативната съвместимост. И всички вие, както посочихте, имаме интерес от подобряването на оперативната съвместимост, включително с участието на Агенцията за защита на фундаменталните права и другите агенции на Европейския съюз. И съгласна съм, че Проблема е в качеството на информацията и как тази информация се използва. И дали в страните членки има достатъчно кадри, достатъчно полицаи, достатъчно експерти, които да анализират тази информация. В Манчестерските събития очевидно показват, не е имало недостиг на информация, но не е имало достатъчно полицейски служители или разузнавателни служби, които да които да установят какво ще стане. А, сега, какъв е проблема в системите, Шенгенската информационна система? Комисарят го спомена. И видяхме какви са проблемите при използването на Шенгенската информационна система от страните членки. Какво правим, когато установим подобни проблеми? Каква реагира страните членки? Ето това е сериозен проблем. И, например, резервационните данни. Никаква информация нямаме за частните е, самолети. Значи с частните самолети може да всякъде да отидете, да касате на всяко европейско летище, малко или голямо. А какво правим, за да решим тази очевиден, този очевиден пропуск в информацията а, за ПНР, резервационните данни? Още нещо най-скандално според мен – това е системата, чрез която страните членки активно внасят престъпност. Това е така наречената златна система, продажба на паспорти, отваряте, отворете интернет, виждате колко трябва да инвестирате, получавате паспорт, примерно за Кипър, е, като Кипър или други. Да в моята собствена страна използва се свидетелство за съдимост от страната, от която идвате. А аз мога, знам много страни, като си платите, ще получите свидетелство за, чисто свидетелство за съдимост. И много страни членки знам, че е, са много загрижени от бедните и от бежанците, които идват в Европа. После, че са загрижени, отколкото да се борят с тероризма. А фактически подпомагат а, е, е, по организираната престъпност, а, не не предоставят необходимите данни. Защото в моята страна, примерно, се използва аргумента за защита на данните, за да ми се даде списък на хора над 13 000, 13 000, които са получили визи по така наречените златни визи през последните години. Тоест срещу пари. Благодаря на Ана Гомес. Свършваме време, господин. Воксенберг вече е тук. Може би той ще се съгласи да не започваме следващата точка от дневния ред точно в 5 часа. Искам да кажа, да кажа на нашия бивш колега Ламбринидис, който присъства на нашето заседание. Не виждам господин Возенберг да протестира и затова ще се опитаме да съсредоточим вниманието си върху един-два главни аспекта, които бяха повдигнати, споменати от всички изказали се. На останалите въпроси, може би, ще бъдат дадени писмени отговори. Сега ще давам думата на лекторите по реда, по който те направиха своите изложения. Първи думата има господин комисарят Кинг. Благодаря ви. Припомням ви, че 9 минути по-малко бяха съпитаните ми думи. Може би ще си поискам времето, което се спестих в началото, за да се опитам да отговоря на някои от въпросите, които им бяха зададени. Някои от тях наистина бяха много добри въпроси. На първо място бяха зададени редица напълно основателни въпроси, включително от госпожа Гомеш, свързани с ограниченото определение на темата, която обсъждаме днес. И по тези въпроси с удоволствие ще... Е, т.е. въпроси, които и надхвърлят е, темата, която обсъждаме днес и с удоволствие ще обсъдя тези въпроси с отделните членове на парламента в достойни срещи. А по темата, която обсъждаме днес, отново искам да повторя, че от гледна точка на комисията ми се струва, поне се надявам, че имаме реалистични амбиции в тази област. Дори и за секунда не сме си помислили, че това е някаква магическа пръчка, с която всички проблеми ще се разрешат, както каза някой от вас. По никакъв начин напредъка в тази област, ако изобщо има такъв, няма да премахне нуждата да се съсредоточим върху човешкото изморение на борбата срещу тероризъм и организираната престъпност. Ефикасната употреба на информацията и е инструмент, който да помогне на хората, които работят на място, именно полицейските служби, граничната охрана и всички други правоприлагащи органи. Това е само под инструмент, който подкрепя тяхната дейност, не може да ги замени и който си мисли нещо различно, напълно е да справя нещата погрешно. Тоест, отново ще подчертая, това, което всъщност днес по никакъв начин не премахва нуждата държавите членки и органите на държавите членки да изпълнят задълженията си включително и в областта на информацията. Независимо дали става дума за ефективно прилагане на споразумението за гравитационните данни на пътниците, нещо, което обсъдихме по-рано и на което аз гледам много сериозно, или пък става дума за по-добро използване на съществуващите механизми. Само за да уточня за госпожа Вержия, не съм чак толкова песимистична песимистично настроен за употребата на ШИС. Има 40% увеличение на обменът на информации през 2016 година за конкретни лица сред държавите членки. То 40% е увеличение в сравнение с предишната година. Т.е. очевидно държавите членки инвестират в захранването на системата с данни, но трябва да насочено продължават да го правят. А по отношение на борбата с тероризма, трябва според мен да, на, да на, настояваме за задължително веждане на данни в 6 за лицата с подозрени в туристична дейност. Пак казвам, това разбира се е в ръцете на държавите членки. Но разбира се, това няма да представлява цялостно решение на терористичната заплаха. Целта ни тук е да се опитаме да направим по-ефикасна съществуващата употреба на различните данни не променим водещите принципи за задържане и съхранение, за набиране и съхранение на данни, така че най-важният въпрос как на практика ще се спазват основните права, отговорът е с измененията, които предлагаме, не предла... предлагаме никаква промяна на съществуващите права за достъп на информация. Искам това да стане много ясно. Ако има някаква промяна при изпълнението и прилагането на тези правила, това трябва да стане чрез промяна на законодателното основание, за което разбира се трябва да даде твоето одобрение Европейският парламент. Това не е политика, която се ръководи от технологичните нововведения, както казаха редица от вас, нито пък става дума, както каза госпожа Гриспек в частност, опити всеки, на всеки три месеца нещо да доправяме. Трябва да стигнем до момент, в който да се разрешени основните проблеми, с които сме наясно. И първо трябва да се сключим върху тях преди да пристъпим към някакъв друг а, а, момент. И на първо място е в, в това отношение съвпада въпросът за оперативната съвместимост. Пристъпваме към оперативна съвестимост не защото сме открили някаква нова технология, за да го правим, а защото има истинска нужда, идваща от хората, които работят на място, а именно полицейските служби, граничните служби и службите за подставяне на обежища. Те е, ни съобщават, че се имат сериозни проблеми да правят проверки на нещата, които имат принцип достъп по лесен и ефикасен начин. На тях искаме да помогнем. И има, съществува истински проблем с а, несъсечените псевдоними. И основната цел на промените, които предлагаме по отношение на, биомет... на общата услуга за биометрично съпоставяне и общото хранилище на данни за самоличност е именно да се справим с този проблем. Надявам се това да стане ясно, т.е. целта е да няма злоупотреби за други цели и по някакъв начин да се стига до въпроси, които аз въобще не се поменала, като, например, обмена на данни с трети страни. Но ако искате, ако можете да ни помогнете по някакъв начин, нашите намерения с тези изменения да станат още по-ясни, много ще ви благодарим, ако можете да ни помогнете. Ние искаме да отговорим на искането на практикуващите на място. Всяка система ще запази своите специфични правила за достъп до данни, съхранение на данните и защита на личните данни. Има някои конкретни въпроси, които чухте на колегите от двете страни на, на масата. Те ще бъдат включени, те бяха включени във всички етапи на процеса към момента ще бъдат включени във всички останали стъпки и ще продължим съвместните дебати с вас и вие, разбирате, ще трябва да одобрите всяко продължение, което ние правим. Прекрасно. Благодаря ви. По две минути давам на всички останали колеги. Господин Декярков, имате думата. Благодаря ви. Най-напред ще кажа това, което каза тук, що комисарият. оперативната съвместимост не е магическа пръчка, която може да се решат всички проблеми. Основната и цел е да се подобри ефикасността на действията ни с спазване на, на правата за защита на личните данни и с цел намаляване на слепите зони. Въпросът за захранване на базите данни с информация, че комисарът отговори, но може и да продължим в двустранни срещи този въпрос. Държавите членки постигат напредък, особено при захранване на шенген, Шенгенската информационна система, Европол и други бази данни. Подобряването на качеството на данните е един от най-важните елементи, на които се спря експертната група. Подобряване на действието на EOLIS, подобряване на качеството на данните. Така че, действително, това е много важен въпрос, който подавате, който не е свързан с оперативната съвместимост и се поставя и въпроса сигурността на пасите данни, който е съществен проблем и с пълно право го повдигате. Редица от вас почетаха колко важно е да се подобри обучението на персонала и виждате, че в доклада се изисква от СЕПО и тук смятам, че Европейската комисия ще постави нужните ресурси за това да се подобре обучението, което е важен елемент за подобряване на защита на личните данни. Комисарът отговори на въпроса за общото хранилище на данните за самолична целта и да има възможност за съпоставка на буквено-цифрените данни, за да няма слепи зони, като е особено показателен на случаят с атентата в Берлин. Оказва се, че има лица, които пътуват по различни самоличности или които са познати в различните ам, бази данни с различни псевдоними. За Турци не съм съгласна с, с това, което беше казано. Не предлагам да се обменят данни с Китай, но за Турция смятам, че е много съществена ключова тази държава, особено по отношение на ам, завършачите се от а, Сирия. И смятам, че е много важно да имаме данни за лица, които се депортират от Турция в държавите на Европейския съюз. да дума за лица, които са прекарали няколко години в Сирия. И смятам, че трябва да се сътрудничим с Турция. Би било погашно да не го ставим по отношение на сигурността, най-малкото. И още една друга тема, която ме разбуни малко страстите за определянето и ограничаването на целите за ползване на пасите данни. В момента, в който излезем с законодателно предложение на Европейската комисия, ми се струва, че ще имаме възможност да преразгледаме някои елементи. Ми се струва се пак, че през годините създадохме разпокъсаността сегментиране, което не се дължи само на различните договори. Понякога имаше и добри основания, но не винаги сегментацията се основава с добри основания. Ще давам пример с а, а, фактът, че не могат да се споделят някои данни между Евродакт и Европол, например. Така че не съм съгласен с вас. Смятам, че е важно да имаме и дебат за ограничението на целите. Не е тук място да го обсъждаме, но изобщо да се избягва дебата, според мен би било огромна грешка. Много ви благодаря. А сега от името на комисията с основните права, думата има госпожа Нихер. Много ви благодаря. Започвам с няколко коментара за добавената стойност на оперативната съвместимост и ам, за засичането на лица, които присъстват в базите данни с няколко самоличности. разполагаме с те наречените бази за подаване на сигнал, че има данни за дадено лице в друга база данни, дори и когато съответният служител няма достъп до тази база данни. Какво значи това? На първо място се спазва принципът за минимизиране на данните, предоставя се нов нов принцип за предоставяне на данните. Освен това смятаме, че самото наличие на данни в друга база данни за даденото лице може да повлияе на решението, което трябва да вземе съответният служител. Смятам, че това са важни елементи, които трябва да бъдат обсъдени и може би трябва да доведат до законодателна промяна, ако се избере наистина този подход. Поставя си въпроса за качеството на данните. Това е въпрос въпрос, на който ние бъдахме много голямо внимание при разглеждането на основните права и при употребата на биометрични данни и други бази данни за целите на граничната охрана и е, предоставянето на убежище. Смятаме, че оперативната съгласуваност може да има и положителни е, въздействия за различните данни, като например за е, намирането на изчезнали деца. Проблемът обаче е, че съгласно нашето проучване 40% от служителите на граничната охрана ни заявяват, че тези, които разполагат, са прекалено непълни и недостатъчни, за да могат наистина да им помогнат при установяването на самоличността на лицата. На четвърто място, което беше споменато, е неправомерното използване на данни. Достъп, достъпът, законно законно регулираният достъп само той трябва да бъде възможен в случай на оперативна съвместимост при спазване на принципа за защита на личните данни още при проектирането. Но има и други въпроси, свързани на личните данни, като например незаконното последващо споделяне на данни, така например понякога дори и в дори и днес в Европа служители се обащат на други служители, които имат доста добра база за да се доберат и те тази информация. И това е проблем, който трябва да обсъдим, когато се увеличава достъп до информация на тези служители. Има и подобни рискове когато се стигне до споделянето на данни с трети страни. Има системи за законно споделяне на данни при определени условия, но отново трябва да се спазват много ясно споделените правила за целта. Има и много сериозна опасност от хакерски атаки поради по-големите обеми от данни, които ще бъдат на разположение. и и на, не, на последно място опасността, идваща от много лошо качество на данните. На практика това, което се съдържа в базите данни, е по отношение, по, особено по отношение на биометричните данни, не винаги отговаря на истината, което е, поставя данните лица в много неправдално положение. Има и други въпроси, свързани с качеството на данните, достъпът до данни, заличаване на данни, поправяне на неправилно въведени данни и други гаранции за защита на личните данни. И в момента е трудно да се прилагат подобни изисквания в рамките на визовата информационна система и Евротак, например а в случай на прилагане на по-висока степен на оперативна съвместимост, тези, тези рискове могат да се увеличат. На първо място лицето може да не е напълно наясно откъде идват данните, които се използват с тях и на кого те могат да бъдат а, предоставени или кой може да има достъп до информация за съответното лице. Ще спра до тук. Благодаря ви отново по областта. Наясно, че трябва да сме много внимателни, когато говорим за оперативна съвестимост или взаимосвързано на базите данни и какви са предизвикателствата. Обедена съм, че ще имаме допълнителни дебати за да стане ясно на всички за какво говорим и за какво не говорим. Но преди да стигнем до определено следващите ни срещи, господин Бутарен, имате думата последно в рамките на тази дискусия. Зависимо каква е гледната ви точка за прочетността, смятам, че все пак има общ консенсус, че запазването на статуквото не е оптималният вариант. Тоест, може да направим нещо. Вторият ми Вторият ми коментар трябва да се направи проверка случай по случай, за да видим какви резултати могат да бъдат постигнати в рамките на настоящата законодателна основа и за кои случаи ще имаме нужда от законодателни изменения. Опасявам се, че най-ефикасните резултати може да изискват, да изискат и много съществени усилия. Това не значи, че нищо не може да направим днес обаче. Когато инспектирах базата данни на полицейските служби в моята държава в качеството ми на члена на националния орган за личните данни в моята страна, разгледахме как е възможността им за достъп до различни банци данни от един и същи интерфейс. Е, се оказа, че едни и същи хора използваха различни системи на различни етажи в сградата, но едни същи хора, които просто имат достъп до различни бази данни, това според нас не е нужно за гарантиране на по-добра защита на личните данни. Но разбира се, всяко едно наше действие би следвало да се основава на усилия за спазване на външни принципи на практика. И тук се връщам на въпроса на госпожа Киничи, а именно последимостта на различните достъпи е от ключово значение, за да се гарантира, че се спазва принципа за ограничаване на целите за употреба на информацията на практика и затова казвам, че давам ви го трябва да имам възможност да последим дали конкретният достъп до информация се използва за конкретния случай, за който той е поискан. Не споменахме въпроса е, за сигурността, за киберсигурността, но стана ясно, че всяка усилие за подобряване на оперативната съвместимост трябва да са свързани с усилия за подобряване на цел, цел, целостта и непрекосновеността на базите данни и последните случаи ни показват, че действително по някаква форма на взаимосвързане на базите данни може да доведе до увеличаване на заплахата за сигурността ми. Това е факт, който трябва да бъде след предвид. Но трябва също така да се вземат предвид аспектите на оперативната съвместимост не само за конкретен случай, но и в по-обща смисъл. Госпожа Интвелт и други споменаха договорите. Разбира се, много са различни целите на различните бази данни и не може всичко да съчетаваме. Един е въпрос е свързан с миграция, друг въпрос е свързан с сигурността като цяло и с правоохраняването като такова. И тази това разграничение би трябвало да се спазва. Така да отбележа колко е важно да се съсредоточим върху анализа на съответните данни, не само върху обменът на информация. В момента се води разследването в Обединеното кралство, разбира се, но а, може да видях какво, видяхте какво се случи при а, последните атентати в а, Франция. Проблемът не беше само в лична информация, имаше и човешка грешка. Трябва да се разгледат а, методите, с които се водят разследването и смятам, че за целта е важно да привлечем и националните парламенти в дебата. И последният ми коментар, преди няколко седмици посетих а, Вашингтон и обсъдихме и ETIAS, и системата за влизане и излизане, тези предложения на Европейската власт и получи въпрос от предишната администрация, администрацията на Обама, със следният въпрос. Сега вие ли предприятите американският подход да се делегира правомощията на новите технологии. И отговорът ми беше не, разбира се, почитате нашите предложения, Разбира се, има нужда от подобрение, но разполагаме с, всички нужни предпазни механизми, за да гарантираме крайният успех. Така че мога само да приветствам още веднъж цялостният поход на комисарят Кинг и да отбележа, че още много работа ни чака. Благодаря ви, колеги. Съжалявам, ще бъда малко невъзпитана, Съвсем накратко ще благодаря на всички участници в панела днес. Много интересна беше дискусията ни, поне в някаква степен полезна. Поне си дадох сметка кои са висящите въпроси, неразбирателствата ни, може би неяснотите, кои са темите, които ще трябва да обсъждаме допълнително. Убедена съм, че, отново, че много скоро отново ще се срещнем и ще обсъдим всички технически и политически аспекти на това предложение. Още веднъж ви благодаря ви за присъствието днес тук и сега направо преминавам към следващата точка от дневният ни ред. Също много важна тема. Става дума за борбата срещу киберпрестъпността. Докладчик е госпожа Возенберг, която ще ни представи своя проект доклад. Моля, тези, които искат да напуснат залата, да го направят възможно най-тихо. Много ще ни помогнете, за да може госпожа Возенберг да ни представи своят проект доклад относно борбата с киберпрестъпността. След нейното изложение, моля господин Кирхов също да напусне президиума. Да след нейното изложение ще дам думата на всички докладчици в сянка. И така, госпожо Возенберг, имате думата. Извинете и за забавенето. Благодаря много, госпожо председател това забавене беше оправдано. Дискусията беше много интересна и тясно нали, свързана с темата, която сега ще засегна. Ще започна с конкретния тема и доклада борба срещу киберпресъпността. Ще се... В доклада се спирам на 6 основни момента. Според мен те са най-важните въпроси. Те оформят картината, те дават общата картина на този проблем първо превенция, за увеличаване отговорностите на тези, които я предоставят, съдебно сътрудничество, събиране на електронна информация, изграждане на капацитет, това се отнася до службите и сътрудничество с трети страни. Колкото до превенцията, е, борбата с е, киберпрестъпността. Първо, засилване на е, устойчивостта, на, на киберустойчивостта, резистентността срещу, срещу а, този вид престъпления, особено по отношение на а, уязвимите а, ползватели и децата и аз предлагам редица изменения, свързани с образованието, учението, обучение, което трябва да се предостави в средните учебни заведения. Много важно е да се предоставя, разпространява такава информация, за да се е, защитат децата. Технологията обикновено изпреварва законодателството. И друг е, момент е, да оценим е, адекватно ситуацията, в която се намираме е, и после да възприемем един общ европейски подход, което е, трябва да е неразривно свързано с защита правата на основните права и личните данни. По въпроса за службите, според мен трябва да се поеме отговорност. Доставчите на такива услуги трябва да поемат своята отговорност. Тоест незаконно съдържание онлайн трябва бързо да може да се отстрани максимално бързо и ефективно. С други думи, и разбира се, трябва да има съответните законодателни основания за това, за да се направи това. Много важна е законодателната рамка, за да се ускорят тези е, процедури и за да има и да има в крайна сметка и трябва да има ефективно е, сътрудничество в съдебната сфера между държавите членки. Вече в тази рамка а, е, трябва да се вмести и съд, полицейско сътрудничество. Това то е необходимо, за да се е, провеждат е, разследвания е, максимално ефективно и бързо. Е, и отново тук нещата опират до законодателната рамка. Е, тя трябва да е налична, за да можем да разследваме такива престъпления. Както разбираме, много от е, престъпленията, е, които се извършват е, по интернет, остават безнаказани. Значи, трябва да имаме един превенционен механизъм, за да може да има и съответно преследване, съдебно преследване на нарушителите, нещо, което не съществува в момента. Колкото до е, юрисдикцията и посъдността. Е, има проблеми при установяване на приложимото е, законодателство и избора на съд. Тук е нужна хармонизация. Ако искаме един хармонизиран, ако искаме един общ подход европейски, трябва да имаме хармонизация между отделните е, системи. Е, трябва също така да имаме начин да третираме е, незаконно поведение по интернет, да събираме доказателствен материал, електронни доказателства. Това е нещо много важно и то доказателства, които да са приемливи да са допустими в е, съда, но разбира се, за това е необходимо е, да има координирани усилия и хармонизация, тъй като системите са много различни в отделните държави членки. Така че аз съм за е, прилагане на директивата Колкото до е, събирането и използването на електронни данни в съдилищата, аз съм за това. Трябва ни и обща европейска рамка – е, и съответните гаранции. Колкото до е, ролята на европейските агенции, тези, които допринасят за и правят по-ефективна работата ни, те трябва е, да бъдат съответно финансирани, за да могат да работят, за да имаме оптимална работа от тяхна страна, трябва да имаме оптимална подкрепа, за да можем да водим ефективна битка с киберпрестъпността. Е, това е трансгранично е, вид престъпност е, и в този доклад, освен сътрудничество с държавите членки, трябва да обърнем достатъчно внимание и на сътрудничество с трети страни. Знаем, че киберпрестъпленията Знаем, че интернет е нещо прекрасно, но също времено е, това проникване и е, инфилтрация в интернет е, често отива извън границите на Европейския съюз. Затова, освен сътрудничество между държавите членки, трябва да имаме сътрудничество и с трети държави, а без съответно законодателство това няма да е възможно. така че такова сътрудничество между е, съдебните системи е, е много важно. Това е в кратце е, по същество доклада ми, колкото до сроковете, след една седмица, на 6 юни, между впрочем, това е и крайния срок за изменения, както и мои, така и е, евентуални от колегите. Е, разбира се, такива са необходими. Е, ще се гласува през июли в комисията тук и надяваме се, ако е рекал Господ, пред септември да влезе доклада за гласуване в пленарна зала. Благодаря, колеги. Благодаря много за представенето на този толкова важен доклад по киберпрестъпността. А сега, без бавене, ще дам думата на докладчета в Сянка и сега Мирием Дали за социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с благодарност и веднага към докладчицата и е, като и благодаря за шесте приоритета, които тя представи. Има редица въпроси, по които ще трябва и можем да продължим да работим. Няма да, да повтарям вече казани неща, само ще е, спомена новите моменти, които нашата група иска да е, привнесе в доклада. Е, Събитието от последните седмици посочиха за пореден път колко важно е да се е, съоръжи Европейския съюз с съответните средства, които да, с които да се бори с новите технологически предизвикателства една едно такова нападение, както в е, Националната здравна служба на, на Обединеното кралство. Мисля, че от подобни атаки, кибератаки, могат да се извлекат две полки. Първо, тук те преминават от предимно финансови към по-сериозни удари, които имат за цел да подкопаят социалната, държавната уредба и социалната система. Е, това са е, в здравната система. Това може да, да подкопае, да извади от е, действие ключови елементи от здравеопазването, което е ясно до какви последствия може да до, до, за здравето на гражданите. Всичко това сочи, че ние трябва да ангажираме и обществеността, за да и съответните експерти в тази област. Това са два ключови въпроса, които трябва да бъдат засегнати в доклада и моите предложения за изменение ще бъдат този дух. Последните кибернападения ни е, заострят вниманието ни към такива нападения по критичната инфраструктура ето защо наистина трябва да, си, да увеличим усилията си, когато, за да можем ефективно да е, водим борба с такива нападения. Мнозина казват, че е, киберпрестъпността е, е тероризма на бъдещето, но това вече се усеща и днес. За да решим този проблем, трябва да ангажираме много по-енергично обществеността. По как? Е, първо, да насърчаваме младите хора да, е, да е, открият дефектите в инфраструктурата, преди те да бъдат е, използвани за е, престъпни цели. И по този начин може да се постигне много. Друг въпрос, който можем да разгледаме, е необходимостта да се насочим усилите си към конкретен аспект, а именно сексуално престъпно онлайн. Тук също трябва да ангажираме общността обществеността. Е, възнамерявам да, да е, разгледам е, съставането на аноним, аноним, система за докладване анонимна, чрез която граждани могат да сигнализират за подобни явления, но да им бъде гарантирана анонимността. И това, такава инфраструктура може да бъде използвана именно за тази цел. Това е друго изменение, което смятам да внеса, включително и изменения, е, които са насочени към е, частния публичен е, сектор, необходимост от повече така внимание, да се обръща повече внимание на кражбите на самоличност и други. Важно е да си да отчетем проблемите, които технологията ни създава, но пък и потенциал и възможности, които тя предлага и да дадем, да обединим усилията си, за да внушим така чувството за сигурност сред обществеността. Благодаря. Очаквам да работя добре с докладчите в сянка, с сяната ли Гризбек. Благодаря на докладчика, докладчицата за нейния подход, който е подход на сътрудничество и така отчитане на мнението на други. На пръв прочит, аз също ще внеса изменения, разбира се, както колегите, но преди да получа доклада на собствения си език, ще направя няколко така предварителни бележки основно, относно основната цел да се отговори по-ефективно на кибернападенията, които, технологията на които се еволюира много бързо и така че ние изоставаме в реакцията си на такива е, представления. После необходимостта да имаме обща дефиниция европейска, това е също основно средство, е, по което трябва да намерим бързо консенсус. Е, след това целите, основните цели, е, които вие маркирахте, като например е, превенция или е, киберрезилиенс, както понятието, което вие ведехте, устойчивост, кибернет резистентност. Системата ни трябва да е здрава и устойчива на такива атаки. бих искала да внеса обаче няколко резерви по въпрос, който е, изглежда малко спорен, като например електронните е, е, доказателства и наказателната отговорност. За мен Папването на, на а, този аспект а, е един а, проблем а, и а, трябва да кажа, че този доклад играе двойна цяло. От една страна, а, много важно е да се е, види е, какво е, работи и какво не е в европейски мащаб, до каква степен сме уязвими е, тъй като стратегията от 2013 вече устаря, доста неща се промениха, е, да видим какво е, е, какво е необходимо да се направи на европейско равнище и да ясно да дефинираме своите цели и приоритети, да насочим добре общите си приоритети, добре анализирани, разбира се, и да изберем два-три е, ясни въпроса, пункта, по които Европейски съюз би трябвало да е, така оказва натиск, е, по които трябва да е, работим по-ефективно, по-ефикасно. Това е, са няколко мои бележки, но ще е, добавя няколко камъни към тази постройка чрез своите е, изменения. Всяко Корнели има думата. Благодаря. Първо, Вече сме водили е, дискусии по киберпрестъпността е, тук в парламента и много всякакви предложения, изменения сме дали. Тук този доклад е подобрение върху всичко това в няколко въпроса, в няколко аспекта. Разбира се, е, хубава основа е за работа по-нататък, но е, има и някои въпроса, които не ни харесват, няколко е, неща, които не ни харесват и това няма да ви изненада. По тях трябва да дебатираме. Първо, въпросът за киберпрестъпността Както преди, е, тук е, се включват редица неща и аз се питам по точка Б е, за какво става дума. Това киберпрестъпление ли е? Можем ли точно да кажем е, за, е, за мен тази точка все още не е достатъчно ясна. И е, това така се вижда от различните доклади по инициатива. После точка 17. Е, иновациите е, не могат да бъдат, е, иновативните методи не могат да спрени чрез, не би трябвало да, борбата с тези иноваторски методи трябва да води до повече бюрокрация. Това ме притеснява. Какво означава че реагираме е, така меко на неща, които изискват много по-остра реакция. Е, след това 18-та точка. Става дума за е, минимални е, санкции, минимални наказания. Е, тук е, е става дума за е, минимално високо е, наказание това е въпрос, е, който е, не бих приела да остане в тази формулировка е, и ще не зная дали, не съм убедена дали трябва така общо да бъде формулиран този въпрос. Втора, 20, точка 22 и 23. Тук е, вътрешния министр на Германия Демезия каза, че е, трябва да работим е, по е, кодировката и бих искала по този въпрос, а именно по тези две точки 20 и 23, да подложим повече усилия, не можем да ги оставим в този вид. След това 26, където се говори за рисковете за частната сфера. Е, дали могат е, да бъдат, да, се, е, да бъдат намалени чрез съществуващите инструменти и средства. Ако човек се натъкне на, на някаква слабост, недостатък, това трябва да бъде съобщено, за да се снижи риска до минимум, както е формулирано тук, но това пък отваря вратите широко е, и аз мисля, че това е, е погрешен подход. Още един конкретен текст е, имам, бих засегнала тук. Предполагам, че ще имаме още дискусии, но толкова за тук, до тук. Благодаря, Корнелия. Сега от името на Албе. Благодаря. Благодаря. Uh, uh, for uh, Важният въпрос е оценката на директивата за киберпрестъпността. Мисля, че това трябва да се погледне така в перспектива. Хармонизирането на изискванията на наказателните кодекси няма да реши проблема с киберпрестъпността и с киберсигурността. Това е само част от нея. И това трябва да се запише и в доклада, според мен. Трябва да има определени санкции, разбира се, обаче санкциите няма да направят киберпространството по-сигурно. Не можем значи, да осигурим а, гарантираме тази сигурност само чрез уеднаквяване на санкциите. Както не може да имаме безопасност за песеходците, ако има само текстове в наказателния кодекс, колите нямат спирачки, например. Необходимо е да се обсъдят всички тези въпроси и да бъдат включени в доклада. Бих искал също така да кажа, че сега след като изискванията е, почти не са още приложени, прилагани, е, аз съм много рано да се говори за промени в тях. Когато говорим за хармонизиране на наказателните, наказателното право, трябва да се има предвид, че правните системи в различните страни са много различни. Някъде при по-малки провинения наказанието се определя еднолично от съдя, другаде от съдебни заседатели. Тоест, не е само наказателното право, което трябва да бъде уеднаквявано. Трябва да бъдат попълнени всички пропуски в всички системи. Нямаме, примерно, отговорност в гражданско-правна отговорност, нито гражданско-правна отговорност и компенсиране на щети, когато става дума за киберсигурността, там отговорността е много трудно да бъде установена много трудно е да бъде доказана. Значи, необходимо е да имаме по-добри правила не само за нея, които продуцират системите, но тези, които работят с системите. И това е нещо, което в момента не съществува. И необходимо е да призовем комисията да разработи норми, които да въжат за целият Европейски съюз. Вече на два пъти става дума за оценка на масовото наблюдение. анкетата е свързана с масовото наблюдение. И знаем, че е необходимо да се повишат нормите за сигурност в инфраструктурата на информационните и комуникационни технологии. И сигурността на тези технологии трябва да бъде повече в центъра на нашето внимание. Необходимо е да разгледаме всичко това и да подобрим устойчивостта на системите. Защото в момента хората просто влизат в едно незащитено пространство и казвайки, че това или това е престъпна дейност, с нищо не подобрява положението. само ако имаме общи норми, ще можем по-добре да прилагаме закона срещу онези, които наистина вредят председателката. От този дебат става ясно, че докладът е много важен, но ще са необходими дискусии, за да можем да уточним дефинициите. Искате ли да добавите нещо в край на този дебат? Авторката на доклада. Благодаря, госпожа председател. Разбира се, ще проведем всички необходими срещи. Ние сме готови да изслушаме всички различни мнения. Най-важното в случая е да стигнем консен, до консенсус, да приемем единодушно необходимите компромиси. Целта, разбира се, е ясна – и на този етап нямам какво да добавя. Участвам, очаквам приноса на колегите за подобряване на доклада. Председателката, благодаря. Напомням на всички, че срока за внасяне на изменения е 6 юни. Всички, които биха искали да предложат изменения, да се съобразят с този срок. Следващата точка от нашия дневен ред е въпроса за авторското право в рамките на цифровия единен пазар. Докладчик е господин Бони за предлаганата директива за авторското право. Той ще представи нашето становище, защото нашата комисия, съгласно член 53 на нашия правилник, ние в случая можем да дадем само становище. Господин Бони. Благодаря. Колеги, подготвил съм проекто становището за директивата за авторско право от името на нашата комисия. Имайки предвид правомощията на нашата комисия, спрял съм се главно на член 13 и съответните позовавания, тъй като те според мен имат прака връзка с основните права и особено правото на изразяване и защитата на данните. Мисля, че ролята на нашата комисия е да гарантира всички законови, законодателни актове да отговарят на тези изисквания. Опитах се да намеря баланс между различните интереси. В становището се уточнява обхватът на този член. 13. Ние ме, трябва публиката, а, обществеността активно да участва в а, разпространяването на а, произведения, обект на авторското право, включително и в лицензионни споразумения. онези, а, които са автоматично попадат в този обсек, излизат из, от обхвата на тази правила. По директивата 2031, включените в нея също трябва да бъдат изключени от обхвата на сега предлаганата директива. Доставчиците на услуги трябва да се съобразяват с съответното законодателство, когато сключват лицензионни споразумения. Неактивните обаче участници, които са само не, не доставчици, а, а само предоставят тези услуги, няма, няма да имат а, а, подобна, а, подобни към тази да има подобни изисквания. Providers shall take appropriate and proportionate measures. Необходими са пропорционални мерки. Тези мерки трябва да бъдат въведени в сътрудничество с притежателите на авторското право, иначе няма да намерим работни решения. Притежателите на авторските права трябва да съобщат на доставчиците на услуги за кои а, а, части а, имат а, авторско право. Доставчиците на услуги пък трябва да уведомят притежателите на авторските права за мерките, които те взимат. Е, какви мерки трябваше да се вземат, за да имам технологична неутралност? И като си има предвид технологическите възможности на малките предприятия и стартапите, в проекта становище се говори за уместни и пропорционални мерки. Става дума за по-широк термин, който може да включва технологии и други или други мерки. Аз не казвам какви точно технологични средства трябва да се използват. Не всички търговски дружества притежават съответната напреднала техника. Особено важно е при прилагането мерк, на мерките те да зачитат основните права по член 15 от директивата. За това съм махнал изискването за техника за автоматично разпознаване на съдържанието, защото това може да принуди доставчиците на услуги да провеждат общ мониторинг. Също така, трябва да има изискване страните членки а, а, да създадат механизъм за ползвателите, които а, твърдят, че имат авторско право върху защитени а, произведения. Наред с това, за да може гласът на потребителите да се вземе предвид, когато се установяват какви са най-добрите практики при прилагането на споразумените, Представителите на ползвателите трябва да имат право да участват в диалога с всички заинтересовани страни. Колеги, всички промени, които предлагам, целят постигането на едно балансирано споразумение, което да гарантира правата на притежателите на авторските права, като също времено се гарантира, че са в основните права и свободи. И да не се принуждават някои новосъздадени ново предприятия и малки и средни предприятия да използват най-напреднала и напреднала и скъпа техника. 20 до 6, до 6 юни е срокът за внасяне на изменения. Thank you very much, Mr. Boney, for that precise overview on what... Председателката. А, сега давам думата на докладчиците в Сянка, ако те искат да се изкажат по този въпрос. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на господин Бони. А, комисията се отнася към 13 член а, с, намерение да се попълни една празнота, ценностна празнота в ценността, тъй като им трябва да се вземе преди цялостната стойност на използването на съответното произведение на изкуството. Това обаче не е достатъчно, за да се постигне тази цел. Нещо повече. И това е особено важно за нашата комисия. Този 13-ти член на директивата създава правна несигурност и крие заплахи за свободата на информацията и свободата на изявите в цифровото общество. Така както аз разбирам член 13, той ще засегне стотици хиляди платформи, много новосъздадени предприятия и милиони граждани, които теглят от интернет. Особено когато се има предвид позоваванията, това ще промени радикално дейността на редица предприятия и лица как може да се прилагат регионално създадени изисквания към авторското право. Според мен много от тези изисквания са проблемни. Това, подобни критики са отправени от, в становищата на други комисии. Някои дори предлагат да бъде заличен 13 член или той да бъде изцяло формулиран наново, прередактиран. А по отношение на гражданските свободи да кажа нещо. Първо, съществува несъвместимо с съществуващите директиви и хартата на основните права и свободата на словото. Член 13 се опитва да тълкува по нов начин съответната защита, предвидена в директивата за електронна търговия особено там, където става дума за защитата, която директивата за електронната търговия предвижда. Съгласно тази директива, сканирането на а, зачетено от авторското право съдържание не е само по себе си престъпление. Въвежда се обаче задължение за платформите да се придържат към определени практики. Сега комисията като предлага техника за разпознаване на съдържанието, въвежда задължително изискване, което е в противоречие с директивата за електронната търговия и оттам с правото на Европейският съюз. Тези мерки противоречат на редица членове на Хартата на основните права задължението да се лицензират и а, следи съдържанието за всички ползватели на интернет. Това е особено опасно. То не само създава а, опасности, но подкопава основните права на милиони граждани, които използват интернет. Не трябва обаче в никакъв случай да се допусне подкопаването на тези права. Това първо. Второ, член 3 повдига въпроси, свързани с защитата на данните. Прилагането на член 13 ще създаде проблеми с защитата на данните. Софтуера за разпознаване на съдържанието ще а, създаде подобна заплаха. Значи трябва да сме сигурни, че няма да има нарушаване на неприкосновеността на личните данни. По този начин не може да се решат основните изисквания, тъй като може тези, а, да бъдат заобиколени тези, а, тези изисквания. Това особено ще създаде затруднения на малки и нововъзникнали предприятия. Липсата на защита за редица материали е очевидно, очевидно в нарушение на правата на предвидени в законодателството на Еврейския съюз. That will not bring the expected success. Third, Трето, съществува липса на яснота. Начина по който Член 13 редактиран съответните позовавания е неясен. По този начин само се увеличава правната несигурност за онези, които ползват зачинени от авторското право произведения. И четвърто, механизмът за жалби и оплаквания е много важен. Така както той е споменат в, в, в, в края, не защитава правата на потребителите. Мисля, че тези въпроси, които повдигам, са много близки с това, което спомена а, господин Бони. Thanks a lot. Now the next is Mrs. Wikström for the Group. Thank you very much. Благодаря. Най-напред благодаря на колегата Бони, който е работил усърдно за това становище. Сигурно съм, ще продължим нашето сътрудничество. Мисля, че е особено важно проекта становището от името на нашата комисия да засегне всички тези въпроси. Искам да благодаря а, за, на комисията за начина по който тя предлага ограничаването на обхвата на директивата. Искам само да посоча, че моята позиция по този въпрос е, че авторското право трябва да се защитава, несъмнено, в цифровия свят, така както това се правим в аналоговия свят но трябва да бъдат защитавани също гражданските свободи и основните права. Също така, както в цифровия свят, така както това правим в аналоговия свят. Това, което е реално в аналоговия свят, трябва да бъде отразено и в цифровият е, свят. Поради това, мисля, че е, е трудно да се въведе е, изискване за предварително сканиране на материала, който се качва в интернет. Ексанте сканиране. Като казвам това, трябва да кажа, че трябва да е много ясно да решим какви са границите и каква ще е отговорността на платформите, които работят с защитен материал Наред това правата, особено правото на изразяване на тези, които ползват интернет платформите, трябва да бъдат защитени, трябва да има ясни мерки за съдебна защита и а, оп, а, оплаквания, когато определено съдържание е качено а, неправомерно или пък е свалено неправомерно. Също така трябва да сме сигурни, че платформите ще носят отговорност, когато е необходимо и да уточним каква е тази отговорност именно. Каква форма. Необходимо е също така да се изясни какво се разбира под доставчици на услуги в рамките на цифровото общество, когато те са получили съобщение, нотифицирани са за незаконно съдържание. Те трябва да действат бързо, за да свалят незаконното съдържание, за да може да продължи без, безопасното ползване на техните платформи. Значи, гарантира, необходимо е да се гарантира баланс, пропорционалност, защита на основните права и да сторим това, без да накърняваме правата на малките и средни предприятия и без да ги затрудняваме. Това във всички случаи е позиция, която е възприял докладчика и която ние поддържаме. Благодаря, Сецилия, а сега Канелия имаш думата. Благодаря на докладчиците, много добре, на докладчика, добре работим заедно и мисля, че ще напреднем. В, по много въпроси имаме единодушие, единомислие между нас. По едно обаче няма. И аз винаги съм го повтаряла. И тук се присъединявам към докладчета в сянка от социалисти демократи. Тук става дума за авторско право и дали член 13 ще ни придвижи напред това отношение. Има много възражения. Факт е, че е, не трябва да се допуска цензуриране на съдържанието. Е, с тези филтри обаче се създава такава възможност. И, и е, е, такива е, не трябва да допускаме налагането на такава е, е, цензура предварителна ексанте. Е, е, в, при тази реформа трябва да бъде ясно, че не трябва да има такива предварителни мерки за, е, е, мерки за предварителен контрол. Е, на 25 април 2017 година се взе решение в Комисията по култура подобна позиция, именно забрана за подобни филтри. Е, и не зная дали наистина с, такова измен... с тези изменения, които докладчика предлага, ще е, придвижим въпроса напред в това отношение. Е, според мен, ако намерим ясна формулировка, а тази на член 13 в момента не е такава, тогава застрашаваме е, някои е, съществени права, права на е, иска за основни права и смятам, че този член ще ни е, въведе в сериозни затруднения, затова е, ще трябва да се помъчим, е, да преработим член 13, да го обсъдим още е, така по-задълбочено, за да видим е, кои са мисля, че то, това, тази мярка, този инструмент, който се прилага тук, не е подходящ за целта и трябва допълнително да обсъдим въпрос. Комисията има ли нещо да каже по този въпрос? Okay. <laughs> Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Бони за неговото проекто становище. Разбирам, че Нямаме време, затова ще бъде кратък. Но би било важно от името на комисията да обясна каква е целта и съдържанието на това предложение. Във връзка с направените забележки. Най-напред. Общата цел на член 13 е да въведем мерки за случаите, когато притежателите на авторските права са загубили контрол върху тяхното използване. И това е нещо, което се признава от всички, че е необходимо. Много важно е да не се забрави това, тъй като в крайна сметка авторите, носителите на авторските права трябва да бъдат възнаградени за своя труд, когато се използват техните произведения онлайн. Кога става дума за платформите, за които става дума, не съм съгласен с това, което се казва, че става дума за стотица хиляди доставчици на услуги. Напротив, става дума за един много ограничен брой доставчици на услуги. Тези, които, както обясняваме в нашето предложение, които качват онлайн голямо количество на съдържание, защитено от авторското право. Разбира се, понятието голямо количество не е много ясно, но това е нещо, което подлежи на уточняване в, рамките на законодателния процес. Важно е обаче да се каже, че комисията иска да бъдат обхванати само ние, които качват огромни количества зачетени от авторско право произведения. Това трябва да се има предвид, когато говорим за пропорционалност. Защото става дума за доставчици на услуги, които в известен смисъл са главните конкуренти на лицензираните доставчици на подобни услуги на, на съдържание за члена от авторското право. Тоест много важни източници където може да хората да получат достъп до защитени произведения. Това първо. И второ, предложението не възнамерява да въвежда задължение за общо, общо следене на съдържанието, за мониторинг на съдържанието. Нямаме никакво намерение да въвеждаме подобно изискваме. Защо смятаме, че подобно общо задължение не е необходимо. По простата причина, че процесът на идентифициране на съдържанието започва от носителят на авторското право, който идентифицира съдържанието, което е обект на авторско право, и на тази основа се признават съответното съдържание и се предлагат съответните мерки. Тоест, цялата система фактически зависи от а, това дали притежател на авторското право ще внесе съответно предложение. Много важно е това да се има предвид, защото ние в никакъв случай ние не изискваме платформите непрекъснато да следят за съдържанието, което е качено на тях, да не би да съществува някакво нарушаване на авторски права. Необходимо е активно, активността, да, действието да започне от носителят на авторското право. Мисля, че това трябваше да бъде обяснено. Може би не е много ясно обяснено в проекто предложението. Ясно е, че член 13 не зависи от това дали става дума за платформа, която е защитена от изключението, от отговорност, прави изключение от отговорност или не. Значи става дума за необходимо платформите да е, действат с необходимата грижа и това да въжи не само когато съществува споразумение, но в случаите, когато не съществуват подобни споразумения. А, това, това е много важно да се, да се контролира това как тези платформи използват съдържанието, което е защитено от авторско право. А, в заключение, виждаме положителни страни в проектостановището по отношение на сътрудничеството, но това, което липсва според нас в, и което трябва да бъде резултат от преговорите по този член, това е да се обхванат случаите, в които няма споразумения, изключени с доставчиците на услуги. Благодаря на представителят на Европейската комисия за това, че не запозна с тяхната позиция. Трябва да кажа, че позицията на нашия докладчик господин Бони се радва на доста широка подкрепа. Не, не знам дали ще искате пак да вземете думата. Бъдете кратък. Много благодаря за предложенията, благодаря за становищата. Сигурен съм, ще работим заедно като екип. Ще се опитаме да намерим решение. Не съм съгласен обаче, че е необходимо да се заличи член 13. Мисля, че той трябва да остане. Но разграничаването между платформите, активни платформи, такива, които са от друг вид, това разграничение е много важно и полезно поради реалността, пред която сме изправени. Също така бих, ми се искало да се премахне тази технология за разпознаване на съдържанието. Не ми е ясно как ще бъде използвана тази технология в бъдеще и как се може да се осъществява предварителният контрол. Мисля, че това е насока, която не е плодотворна и решаването на този проблем ще има ключово значение за постигането на споразумение. Всички тези проблеми трябва да бъдат сериозно и задълбочено анализирани. Благодаря. Благодаря, Майкъл Бони. Сега стигаме до последната точка от днешния дневен ред, а именно об бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Основа за този дебат това е писмото на докладчикът господин Ясик от Алде, Ежик от Алде, по работата на бюджетната комисия във връзка с нашата работа в бюджета е затова ще дам първо думата на господин Морашан от бюджетната комисия, а след това на господин Петър Еже, който е докладчик от Либе. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, добър ден. Не, напред, благодаря ви за тази възможност да се срещнем днес за да обсъдим политическите приоритети на Европейския парламент за бюджет на Европейския съюз за до година. На пленарно съседание през месец март приехме доклада, който аз изготвих за ръководните насоки за бюджета за до година и по този начин за първи път посочваме политически приоритети, които според нас трябва да бъдат финансирани с бюджета до година. Докладът беше прият с много голямо мнозинство на пленарното заседание. Следващият етап беше посещението на парламентарните комисии през последните няколко седмици. Обсъдих с вас основните приоритети и конкретно исках да чуя какви са притесненията и на всяка политическа, всяка парламентарна комисия за бюджета за до година. Опитах се да посетя възможно най-много парламентарни комисии на най-ранен етап в бюджетната процедура, защото смятам, че тази работа е много важна и за бъдещият ми успеха в рамките на помирителната процедура. Или казвам с други думи, моля ви, поддържате контакта с мен през цялата бюджетна процедура. Бих искала да знам на всеки един етап какво е положението, на място по отношение на комисията Либе става въпрос най-вече за преодоляването на пишенската и криза, положението с агенциите на Европейския съюз, които имат мандат в областта на правосъдието и правоохранителната дейност и основните права, които разбира се са много важни. Вече имаме конкретни суми, предложени от Европейската комисия. тук обсъждахме само практическите ни приоритети тук в парламента. Важно е това да имаме ясна позиция спрямо комисията и съвета. Какво предлагам аз като основни приоритети на бюджета на Европейския съюз за до година? Това са основните приоритети. Първият е економически растеж и работни места. И на второ място безопасността и сигурността на гражданите. Избрах тези две теми, защото смятам, че това са най-важните неща, които очакват от нас европейските граждани, работни места и сигурност. Как можем да го постигнем? На първо място в областта на економическия растеж и работните места бих искал да укрепим Европейската комисия чрез засилване на конкурентоспособността и привличането на повече инвестиции от частния сектор в устойчивият растеж и създаването на работни места. За това и ще се съсредоточим върху инфраструктурата, иновациите, МСП всички тези области, които правят по-силна европейската економика. Така че о, искаме конкретно да засилим Хоризонт 2020, механизма за свързане на Европа за до година, в частност, тъй като тези две програми бяха засегнати от създаването на EFSI, Косме, което е последна на МСП и Еразъм, тъй като Еразъм не е само програма за студентска мобилност, но проучването показва, че 70 извинете, 65% от работодателите високо ценят международният опит на младите хора, които ги наемат на работа, особено когато става въпрос за първо наемане на работа. Така че този вид мобилност силно засилва възможността за наемане на работа на мощните млади хора. Младежката безработица продължава да е много сериозен проблем в Европа, така че искаме да продължим борбата с, с, срещу нея но пък доклада на Европейска сметна палата показва, че има още какво да се прави в областта на по-доброто управление на средствата по младежката, град младежка заето след 3-4 години на опит. А сега по втори приоритет сигурност и безопасност. Това мисля, че всичко, което споменах до момента в областта на економически растеж и работните места няма как да даде резултати, ако хората не се чувстват с опасност в Европа. Работната мобилност няма да се осъществи на практика, ако хората не се чувстват в безопасност навсякъде. Същото върши и за предприятията, които се нуждаят от това усещане за сигурност, преди да инвестират тук в Европа. Кои са областите, в които в които бих искал да засилим дейността си. На първо място смятам, че агенциите на Европейския съюз, които имат мандат в областта на ПВР и именно с тях се занимавате вие, са сред най-добрите инструменти, с които разполагаме един от най-добрите инструменти, с които може да подобрим безопасността на европейските граждани, без да е, увеличаваме значително средствата за това отношение. Като знаете по функция 3 и функция 4, бюджетните средства са ограничени, така че основният въпрос, който се поставя пред нас е как можем да подобрим сигурността и безопасността на гражданите, без да харчим много повече. И смятам, че засилването на Фронтек, ЕАС, Евроюст и Европол са ключовите агенции в това отношение. А втората като искам да се оточа е научно дейност в областта на отбраната. Много често в миналото разходвахме средства в отделните държави членки за постигане същи резултати в областта на отбраната. Смятам, че доколкото е възможно, трябва да се използват тези средства веднъж на европейско равнище и да се обменя постигнатият опит сред партньорите, тъй като голяма част от държавите членки на Европейския съюз, разбира се, са и членове на НАТО. И на трето място трябва да подкрепяме съседите си както на изток, така и на юг. тъй като безопасността и сигурността в съседните ни държави пряко засягат безопасността и сигурността в Европейския съюз, когато говоря за Грузия, Украина и Молдова, трите държави от партньорство, които са подписали споразумение с сътрудничество с Европейския съюз и са поели по пътя към европейска интеграция. А, по отношение на съседство, пустихме и Ливан, пустихме и Тунис. Даваме си сметка, за предизвикателство, които те са изправени, за големият миграционен поток, идващ от юж, южната част на африканския континент, континент, извинете, и смятаме, че ще бъде по рентабилно и ще повиши сериозно сигурността ни, ако подкрепим 10 държави, които наистина са приели много голям брой бежанци. Също така това са и държави, които по този начин много значително допринасят за намаляване на миграционния поток към Европа. Всичко това, разбира се, вече беше споменато и в ръководните насоки, които приехме през март. Там много ясно поставяме акцента върху Европейския фонд за сигурност и фонда за миграция и интеграция. И от всички разговори с на Европейската комисия, които проведох от приемането на кръвните насоки насам. Оставам с впечатлението, че в комисията си дават сметка за приоритетите на Европейския парламент и те обществено поеха ангажимента, включително и по време на дебата комисарът Йотингер призна, че ще се съсредоточи върху нашите приоритети, а именно на първо място 40 работни места, на второ място сигурност и безопасност. Ще знаем повече утре, защото утре Европейската комисия ще представи пред бюджета си пред комисията по бюджети на Европейския парламент. И последен елемент, разбира се, госпожо председател, е прегледа на многогодишната финансова рамка. През 2013 година просто нямаше как да очакваме някои от събитията, случили се от тогава. И тъй като средствата, другите средства нужни през 2018 година сигурността и безопасността, например, правят този бюджет много по-различен от този, както си представяхме през 2013 година. Беженската криза, заплахите за сигурността, тероризма. Това са елементи, които нямаше как да предвидим през 2013 година, когато приехме настоящата МФР. За това и имаме нужда от преглед на МФР. Знаете, че в момента процедурата е блокирана в съвет. Успяхме да постигнем компромис, който не е отличен тук в парламента, но успяхме да си свършим работата, приехме прегледа тук, но заради посвящите парламентарни избори в Пединеното кралство, съветът към момента отлага преглед на МФР до 9 юни за нас не е проблем, но ако няма преглед на МФР, това ще е много сериозен проблем и ще, ще направи много по-трудно приемането на надежден бюджет за 2018 година. На първо място, защото при разглеждането на МФР има за цел на първо място да преразгледа средствата за механизма за свързване на Европа, Хоризон 2020, Ерозам, да се подобри продължи инициативата за младежка заетост, но също така е, ще засегне и функция трета. На първо място дава възможност да се използва общият марш за плати задължения, за да се отговори и на новопоявилите с предизвикателства. Знаете, че това ще даде възможност да мобилизират допълнителни средства за функция. Третите въпрос не е вече за 2,5 милиарда евро, които се използват за засилване на граничната охрана на Европол и да отговорят на някои други нови предложения в тази област. Като цяло, госпожо председател, благодаря ви за поканата, благодаря ви също така, че на 9 май изпратихте вашето становище под формата на писмо до Комисията по бюджети. всички елементи, които споменах, се съдържат във вашето писмо и то дори с повече подробности. Както вече казах, подкрепям и агенците на Европейския съюз в областта на ПВР. Те трябва да бъдат засилени, трябва да се увеличи бюджетно средство на тяхно разположение и възможността за се предвиди на техните слушатели. Знаете, че има общо изискване за целите Европейски съюз намаляване на личния състав на агенциите с 5% предвид настоящото бюджетно състояние, но аз смятам, че трябва да се подхожда към всяка агенция по-отделно, тъй като с това общо изискване за намаляване на 5% не бива да засяга агенциите в областта на ПВР, увеличават си заплахите за сигурността и има нужда от увеличаване дори на броя на, на, увеличаване на личния застав в някои агенции, които попадат във вашия ресор, така че ми се струва, че най-добрият подход ще бъде подход а, който да взема предвид всяка отделна агенция и нейните нужди. Още веднъж ви благодаря за поканата. С нетърпение очаквам ам, разискванията ни днес и сътрудничеството ни през идните месеци по време на бюджетната процедура. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Разбирам, че в голяма степен а, сте съсредоточили въведението си на, на някои въпроси, попадащи в ресора на, господи, на нашата комисия. Така че се чуя дали господин Ежек ще се съгласи с вас или ще има какво да каже по въпроса. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика Морешан за окоръжаващото му въведение. Както казахте, госпожо председател, Докладчика за бюджета спомена сред един от основните си приоритет да сигурността и безопасността. Нещо, което ние приветствахме тук, защото нашият правомощи ще обхващат въпроси като е, сигурността, миграцията, борбата срещу тероризма и киберсигурността. Също така, получванията на общественото мнение показват, че европейците очакват от Европейския съюз преди всичко да подобри своите действия и да засили своите действия в областта на борбата с а, тероризма и подобряване защитата на външните граждани. Както знаем, а, функция трета от МФН е най-малката, представлява едва 2,7% от бюджета за 2017 година, а от началото на текущия период на многолична финансова рамка нуждите за финансиране по функция трета значително се увеличиха. През последните години трябваше да се мобилизира инструмента за гъвкавост, за да се отговори на тази допълнителна нужда от средства. Според нас ще продължава да има сериозен натиск върху средствата за разходване по функция 3, 3 и смятаме, че бюджетна процедура за 2018 година трябва да вземе предвид този факт. По принцип имаше съгласи да се увеличи финансирането по функция трета с 2,5 милиарда евро за едните две години и половина, но ние сме сигурни, че това ще бъде достатъчно да покрие всички изисквания и всички наши бъдещи нужди. Към момента нуждите ни в областта на ПВР много бързо се променят предвид променливите е обстоятелства и миграционната криза е просто един от многото примери в това отношение. Даваме си сметка, че средносрочният преглед на МФР все още не, бе, не е одобрен от съвета и бихме искали докладчика да вземе прави този факт при предоставянето на бюджета за 2018 година от комисар Оттингер утре в комисията по бюджети. Освен това, ако допълнителните средства, очаквани в скъмсрочният преглед, не бъдат включени в предложения, не са включени в предложеният проекто бюджет, ще настояваме Европейския парламент да настоява тяхното включване на тези средства в рамките на процедурата. Също така е много важно да разполагаме с нужните средства за изпълнение на приоритетите на Европейската програма за сигурност, мерките свързани с миграцията и убежището. Също така искаме конкретно агенции, които попадат в категорията сигурност и гражданство, да разполагат с нужните средства и човешки ресурси. В частност Еолиса, Евроюст и новосъздадената Европейска агенция за убежището трябва да разполагат с нужните средства за изпълнение на новите задачи, които ще им бъдат, с които те ще бъдат натоварени. Това е подходът ни. Надявам се комисията по бюджети да ни помогне да приложим тези, на практика този наш подход. Благодаря ви, господин Ежек. Само един минут, от който си сянка всяка присъства тук. Барбара, искате ли да вземете думата? Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря главният докладчик за общия бюджет на Европейския съюз, за приоритетите и факта, че сигурността е сред основните приоритети на бюджета за 2018 година. Бих искал също така да подчертая, както вече беше казано, че за групата на НП основният приоритет е адекватно финансиране на програмите в областта на сигурността, на вътрешната сигурност с цел по-добра борба срещу тероризма и трансграничната престъпност, допълнително и нужно финансиране на охраната на външните граници, включително и на Европейската гранична брегова охрана, също така и добро, надлежно финансиране на програмите в областта на миграцията и обежището. Също така превръщането на ЯСО в функционираща в пълна степен агенция за обежището на Европейския съюз. Също така призовавам общия докладчик по по бюджет да вземем предвид допълнителните ни приоритети за 2018 година. Най-напред държа да подчертая, че е важно да гледаме цялостно на въпроса за миграцията, т.е. да гарантираме адекватен прием и интеграция на хората, държащи обещащи в Европейския съюз. Трябва да гарантираме, че съответните програми са разполагат с необходимото финансиране, за да могат да бъдат преодоляни и първопричините за миграцията в трети страни. На второ място, предвид засилването на трансграничната тежка престъпност, е много важно съответните агенции на Европейския съюз да разполагат с нужните средства и информации, тъй като се очаква ново предложение на Европейската комисия в това отношение през следните няколко месеци. Трябва да се гарантира нужното финансиране на ЕОЛИСА, за да могат да се приложат тези мерки още през 2018 година. За целта имаме нужда от нужното финансиране за информационните системи, които вече съществуват или които в момента се водят преговори. И накрая всички агенции в областта на правораздаването и гражданството трябва да бъдат снабдени с нужните бюджетни средства. Така че, освен, че трябва да се засиля средствата за Европейската гранична и брегова охрана, Еолиса и Евроюст, не бива да забравяме и нужната, нуж, средствата нужни за Европол. И накрая още веднъж благодаря на общият ни докладчик за бюджета на Европейския съюз и докладчикът на нашата парламентарна комисия. Благодаря ви, колеги. Ако не се лъжа, ни остават още две минути и половина преди края на заседанието, до края на заседанието. Бих искал само да добавя и аз нещо. Когато говорим за сигурността, трябва да гарантираме, или по-скоро да не забравяме, че някои от е, престъпленията и някои от терористичните атентати бяха извършени от нашите собствени граждани, които са били радикализирани. Ето защо трябва да гарантираме, че и в областта на превенцията на радикализацията и на, в областта на дерадикализацията е, с, разполагаме с а, е, нужните средства. Тоест не само да се се съсредоточаваме върху последващите действия, но да работим и в областта на превенцията. Но ми се струва, че това е или поне би следвало да бъде част от цялостната програма за сигурността. Не виждам някой друг да иска думата. Благодаря и на двамата докладчици, че бяха днес тук и ни дадоха възможност за този кратък обмен на мнения. Бих искал само да припомня на всички, че представянето на становището на Комисията Либи по проекто бюджета ще бъде представено 11 юли, а за ще бъде прието становището на Либе в края на месец август, вероятно на 31 август. Ако имате какво да добавите, моля, направете го. Благодаря ви за присъствието. Навън вече не грее слънце, но се надявам все пак да прекарате на много приятна